Okay, so now we are ready to give the floor to Tom. Готови сме да дадем думата на госпожа Том, която ще докладва по заетостта и социалната политика в еврозоната. Госпожо Том, заповядайте. Благодаря. Извинявам се, госпожо председател, за закъснението. Все още се придвижвам бавно. Уважаеми колеги, искам да ви информирам относно актуалното състояние на доклада за заетостта в еврозоната. 160 изменения са подадени. До сега успяхме да постигнем компромис по повече от половината от този брой. Чудесна беше техническата среща, на която а, подготвихме утрешното заседание. Много от измененията всъщност бяха свързани с една и съща тема и съвсем правилно бих казала. Ясно е, че всички се притесняват по темата заетост при младите хора, но също така и по темите свързани с достъпа до пазара на труда за най-уязвимите групи. Темпа на изпълнение на препоръките за отделните държави, за съжаление, не е достатъчно висок. Напротив, твърде нисък е и мисля, че това е констатация, с която всички можете да се съгласите. Що се касае а, до а, различието при заплаждането между половете, а, има изменения свързани с а, детските надбавки. Има изменения свързани с лицата с хронични заболявания, включително психологични заболявания. Много е важно да споменем тази тема, когато говорим за измененията. Що се говори до цифровизацията и измененията, свързани с економиката и пазара на труда във връзка с нея. Вероятно сте забелязали, че новите форми на заетост водят и до нови проблеми, като например ам, несигурност на работните места, което е въпрос, на който трябва да обърнем внимание. Споменахме също, че са необходими допълнителни инвестиции в човешкия капитал, също така преквалификация, допълнително образование и допълнителна квалификация. Друг важен проблем за всички, които участваха в заседанието, беше бедността. Хубаво е, че има много изменения, свързани с борбата с бедността и необходимостта тя да бъде заличена, особено бедността пред децата. Много е хубаво да се констатира, че повечето групи споделят едно и също становище, когато говорим за политиката по заетост и социалната политика. Очаквам с нетърпение да обсъдим тези въпроси с докладчиците в сянка на утрешното заседание. Благодаря. И аз благодаря, госпожо докладчик. Даваме думата на докладчиците в сянка. Започваме с госпожа Лош от НП. Уважаеми колеги, първо искам да благодаря на госпожа Том, която е докладчикът по темата. До тук свършихме чудесна работа. Благодарим също и за проведената дискусия по измененията, която ще проведем отново утре. Очаквам с нетърпение да намерим пресечни точки с госпожа докладчикът по много от другите изменения. Има някои изменения, които са изключително важни за нас във връзка с завършването на доклада. С задоволствие мога да кажа, че в много от измененията се казва, че трябва да предприемем категорични стъпки, за да гарантираме приобщаване и равен достъп за всички социални групи. Също така да се гарантира, че нашите социални политики работят в една и съща посока, а не една срещу друга, така че да можем да подкрепим изпълнението на Европейския социален стълб. Освен това, много се радвам, че има изменения, които искат допълнителни действия за затварянето на празнотата в заплащането между мъжете и жените. Това е много важен елемент за пазар на труда. Сигурно съм, че колегите са съгласни. Има политики, по-скоро изменения, които са свързани с политики, насърчаващи доброто психическо здраве, което е много важно за ежедневието на милиони европейци. Вярвам, че за съжаление, през последните две години не обръщаме достатъчно голямо внимание на тази тема, особено предвид повишаващите се индивидуални и економически разходи. А това е много важно с във връзка с бъдещото развитие на социалната политика. Искам да се обърна към всички заинтересовани страни в Европейския съюз да се подчертаят и да се постави ударението върху подобни политики през следващите няколко години. Призовавам за конкретни мерки, включително мерки за насърчаване на по-добро психично здраве, за да могат да се предприемат допълнителни стъпки в тази посока. Благодаря, очаквам с нетърпение утрешното заседание. Благодаря. Благодаря за това, че споделихте вашата гледна точка. Госпожа Бишоп, имате думата. Благодаря. Добро утро на всички. Бих искала само да изкажа благодарност към докладчика за чудесните предложения, отправени от нейна страна. Благодаря и за постигнатите компромиси. Мисля, че документа се движи в правилната посока. Очакваме с нетърпение утрешното заседание с докладчетите в Сянка, защото се надявам, че ще можем да достигнем до добри компромиси. Това е чудесна отправна точка за дейности по посока подкрепа на социалния стълб. В тази връзка смятам, че наистина ще можем да стигнем до компромис. Благодаря. Сега госпожа Петър Хансен. Благодаря. Аз също искам да изкажа благодарност към докладчика и към другите докладчици в Сянка. Виждам, че всички групи поставят особено ударение върху социалната политика този семестър. Благодаря. Благодаря, госпожа Зелевска. Благодаря. Аз също искам да изразя своята благодарност към вас за свършената от вас работа. Наистина много усилия сте положили по разработването на този документ във връзка с изграждането на стратегията. Искам да подчертая, че това е последната година от финансовата рамка Юнкер, така че за нас е трудно да анализираме това в по-голяма дълбочина, колкото и да искаме. До тук сме постигнали само две цели. Това е сериозен въпрос, на който трябва да обърнем внимание. Имаме 10% повишение на заетостта в Европейския съюз, а младежката безработица също има спад от 10%. С това можем само да покажем, че намеренията ни са добри, но за съжаление предстоите първа да отвоим усилията си, така че да реализираме тези а, цели. Всяко изречение в доклада е от изключителна важност. Радвам се, че успяваме да стигнем и до компромиси. Има два въпроса, на които искам да обърна внимание, обаче два въпроса, за които все още не сме говорили. Първо, персонализираното обучение за по-възрастните хора. Различни проучвания показват, че възрастните хора трябва да продължат с професионалното си развитие дори и в напреднала възраст. Същото въжи, между другото, и с професионалното а, образование. Можем да имаме добри намерения по цифровизирането на Европа и революцията 4.0, но а, те няма как да сработят а, без а, работа в посоката, за която споменах по-рано. Очаквам с нетърпение да продължим работата си заедно. Сандра Перейра, заповядайте. Го е. Добро утро. От самото начало на процеса ние изразяваме, изразяваме своите критики по отношение на социалната политика в държавите от еврозоната. Това са политики, които с свързани с други политики в еврозоната. За съжаление обаче социалната политика в държавите от еврозоната доведе до подкопаване устоите на работническата класа. Съответно, ние няма как да подкрепим възгледите в на този економически семестър и правителствата. Нашето становище е много различно от становището на останалите колеги, но съм сигурна, че ще продължим да поставяме фокуса върху социалните права и подобряването на условията на труд. Това би било възможно само и единствено, когато от излезем отвъд рамките на пакта за стабилност и разсещ. Благодаря. Сега давам думата на генерална дирекция ЕМПЛ, представителите на Европейската комисия. Госпожа Мартела Ранучи, имате думата. Or someone else, please, from the... Или друг представител на комисията. Заповядайте. Добро утро. Аз съм тук вместо господин Марчело Рърночи. Ние нямаме нови коментари по отношение на темата, различни от тези, които вече споделихме на предходното заседание. Според нас докладът е в съответствие с приоритетите на комисията, която предстои да а, напусне своята позиция. Същото а, мога да кажа и по отношение на съгласуваността с приоритетите на госпожа Фонден Лайен. Госпожа Жаме, заповядайте. Няколко думи по този доклад е, социалната политика и заедостта в Европа. Очевидно е, че това е от интерес на всички, е, във всички политически групи в тази комисия. И това, за това говори множество, говорят множеството изменения, които са внесени. Това са сериозни е, грижи и тревоги за младите, е, които е, имат труден достъп до пазар на труда или за възрастните, които рискуват все повече да се окажат на улицата безработни. Така че по тази причина да, за да не изпаднем в идеологи... да не останем само на ниво идеологични съображения, трябва да помислим и за работните места, които се освобождават, намиране на работа на мигрантите и така нататък. Е, това са теми, които е, биха могли да е, обединят повече, да обединят нашите различни политически групи преди и мисля, че по-скоро трябва да се срутим върху реалните проблеми на пазар на труда. Все още не съществуват никакви гаранции за пенсионерите, е, има семейства, в които е, семейството всъщност е модел, клетка е, на съвременното общество и тази клетка е модел, където солидарността се споделя и е, солидарността е основен принцип, така че смятам, че различните изменения ще бъдат приети и гражданите в държавите членки всъщност ще усетят на практика ползата от всичко това, а не само партийните съображения, които ни водят. Благодаря и аз искам да благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка. Има два въпроса, на които искам да обърна внимание. Първо, колко важно е да се разработи една ефективна стратегия за периода след 2020 година, стратегия за изкореняване на бедността. На второ място имаме нужда от координирана европейска инициатива, за да се подобри достъпа до социални права, здравно осигуряване на работниците, които работят на платформи. Това са двата въпроса, които са особено важни за мен и искам да ги подчертая като част от този много важен процес. Благодаря. И аз благодаря. Има ли други желащи за изказване? Не? Добре, благодаря. Госпожо докладчик, имате думата. Благодаря, честно казано, нямам какво да добавя. Както казах и в началото, вярвам, че ще постигнем съгласие по повечето изменения. Разбира се, понякога тези а, доклади има тенденцията да се превръщат в а, безкрайен списък с желания. Надявам се, че няма да допуснем подобно нещо. Благодаря още веднъж и се надявам утрешното създание да бъде успешно. Гласуването по отношение на измененията ще се състои на 2 октомври в Комисията по заето и социални въпроси. Now, according to the time... Сега, според графика, трябва да направим кратка почивка до 9.30, тъй като предстои гласуване.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 Dear colleagues. Уважаеми колеги, часът е 9.30. Предстои гласуването за общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година. Първо ще гласуваме по компромис първи. Моля, който е за да вдигне ръка. Против? Въздържали се. Приема се. Компромис втори. За. Против. Въздържали се. Приема се. Трети компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Шести компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърти компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 27 за. Против. Въздържали се. Приема се. Пети компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 34-то. Поименно гласуване. The vote is... Okay, the card, we wait. Everybody has card. Всички ли имат карти за електронното гласуване? Да, добре. Моля, гласувайте. Have you all voted? Всички ли приключиха с гласуването? Добре, затваряме. Край на гласуването. Used. Отхвърля се. Седми компромис. За. Моля, гласувайте. Против. Въздържали се. Приема се. Осми компромис. Моля за гласувайте. Против. Въздържали се. Приема се. Девети компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Единайсти компромис. За. Против. Въздържали се? Приема се. Изменение 48, първата част. Моля, който е за да гласува. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Проверка. Моля, гласувайте. Всички ли успяха да гласуват? Край на гласуването. Отхвърля се. Първата част на 49-то изменение. Моля, който е за да гласува. Отново за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Отново електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли успяха да гласуват? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 50. Който е за, моля да гласува. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 52. За. Против. Въздържали се. Приема се. Десети компромис. За, моля гласувайте. Против. Въздържали се. Приема се. Сега ще гласуваме по измененото проекто становище. Отново електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли успяха да гласуват? Край на гласуването. Приема се. Благодаря. Thank you. The... Сега пристъпваме към обмен на мисли с директорите на агенциите, е, които попадат в е, ресора на е, нашата комисия по заетост. leave a short while for our guests to come here. Hello. Всеки момент ще пристигнат нашите гости. Няколко минути. Just a few words to start at this point. Всяколко, няколко водни, е, само няколко водни думи. Знаете, всички тези агенции са от особено значение за работата на нашата комисия. Обикновено е, два пъти годишно изпращаме делегации в тези години, е, в тези агенции. Последната беше 18-та година в CDFOP и EU ОША. Ще ви представя накратко гостите ни. Господин Хуан Менендес Валдес, директор на Европейската фундация за заетост, подобряване на условията на труд и работа. Добре дошли. Госпожа Криста Седлачек, директор на Европейската агенция за безопасност на работното място, Ошант господин Юрген Зибел, директор на Европейския център за развитието на професионално обучение, СЕДЕФОП. Добре дошли. И Сезаре Онестини, директор на Европейската фундация за обучение, ETF, е, както и Джорди Карел, изпълняващ длъжността директор на Европейския орган по труда. Той не е, е Стигнал още, все още. Така че ще започнем с Европейската фундация за подобряване на условията на живот и труд. Заповядайте. Благодаря много, госпожо председател. Наистина привилегия е за нас да отново да сме с вас в новия законодателен е, мандат Разбираме, че повечето от присъстващите са нови в тази комисия, но това е добра възможност да не навлизам в подробности за това, което правим и да ви представя една обща картина на това, което правим. Заедно с РФОП, ние сме двете най-стари агенции в Европейския съюз. 75-та сме основани. Накратко какво правим? Ние сме агенцията, която предоставя знания на за да подпомага, за да подпомага политиките за заетост и по-добра социални политики. Провеждаме и научни изследвания, които обикновено са полезни, когато се е, стараем да подобрим политиката, свързана с качеството на живот и на заетостта на хората е, обикновено в управителния орган участват министрите на труда и социалните въпроси, както и на промишлеността, заетостта, за първ път имаме и независим експерт, номиниран от този парламент. В бъдеще, предполагам, и се надявам, че ще имаме и независимо бюро. Сътрудничим си много тясно с тази комисия. Работихме в тясно взаимодействие през предишния мандат. Както казах, няма да навлеза в подробности по работната им програма. На нашия вебсайт можете да прочетете всичко както и информация за това какво сме направили, постигнали миналата година. Само няколко примера ще маркирам. Това са неща свързани с вашия дневен ред. Е, го... Току-що избрания председател на комисията, госпожа Фондерлайн, наблегна е, на социалния аспект, каза, че това ще е един от приоритетите. Е, това обещава добро сътрудничество с нея. Е, важно е да поставим ударението върху качество на работните места, не само е, достатъчна заетост. Това е една от сферите, в които работим и провеждаме проучвания. Това е един, едно много измерно понятие. Госпожа фон дер Лайен обяви, че трябва да има правен инструмент, който да гарантира на всеки работник е минимална за, но заплащане, за да може да води достоен живот. И трябва да кажа, че всяка година ние изработваме актуална, предлагаме актуална информация за актуалните надници и заплати в Европа е, анализираме е, именно нивото на заплащане в отделните държави членки. Мислям, че с това можем да ви бъдем помогнем. На 30 е, септември ще гласуваме, ще приемем един пилотен проект, където и нашата агенция е готова да подпомогне комисията в това отношение, ако разбира се комисията реши да делегира част от работата към нас. Е, работим и по е, равенство между половете. Е, отново председателя Дер Лайен обяви, че това ще бъде един от приоритетите и гарантира прозрачност в тази политика. Разбира се, има препоръки за прозрачност и имаме информация за това как се изпълняват тези препоръки в отделните държави членки. Мисля, че резултатите от тези наблюдения ще помогнат на вашите институции в дискусиите им. Това е резултат на е, научни изследвания, свързани с проблеми с е, половете, е, също така и равно, баланс, равновесие между, между е, личния живот и е, кариерата. Е, както и е, направихме оценка е, колко струва заниженото участие на жените на пазар на труда, което означава, е, което ни е, стигнахме до цифрата 30-40 милиарда евро. Това ни коства е, недостатъчната интегриране на жените на пазар на труда. Използвахме подобна методология, която в миналото сме ползвали, е, за да оценим нуждите е, от е, образование и обучение. Третия пример, който ще спомена, е свързан с справедлив преход към неутрална по отношение на климата и економика, както и новия договор за този преход, новия подход – Направихме, изготвихме и прогноза със съответния модел, който СДФОП изработи за въздействието а, и а, от прилагане на мерките до 2030 година, мерките набелязани в парижското споразумение. Това означава 1,1% растеж в БВП за Европа и допълнително 0,5% работни нови работни места. Но за тези чист, нетни е, цифри се крие много преструктуриране, което означава отрасли, които ще е, изчезнат, други ще се разраснат, е, ще се преструктурират. Разбира се, имаме различни инструменти. Най-известният е, е проследяване на преструктурирането. Е, подпомагаме и работата на Европейския фонд за глобализация. Знае, че днес е, и тази тема е на дневния ред. Продължаваме да работим в това отношение. предоставаме информация за структурни промени това е свързано не само с прехода към нискокарбонова, нисковъглеродна економика, но а, трябва а, да бъде и двигател а, в а, борбата с а, ефекта от глобализацията. Това е една друга сфера, в която работим много. В бъдеще също а, ще е, работим. А, е, търсим, работим по нови форми на заетост, като е, анализираме плюсовете и минусите от е, тази заетост. Една от тях е економиката в платформи, работещите в платформи. като е, излизаме с предложение към новоизбраната комисия за подобрение на условията на труд в тези сфери. Е, Маркирах съвсем накратко, няма да навлизам в всички подробности. Ще получите и писмена информация, включително един, една брошура за това какво правим и как си взаимодействаме с парламента. Е, какви форми има нашето сътрудничество, изслушвания като това, е, което е доста съдържателно. Вие сте е, ни призовавали да ви предоставяме конкретни документи, информация, е, която да е в помощ на е, членовете на вашите комисии в дискусиите. От време на време колеги от Брюкселската служба, ето колегата ми в е, залата е, е на разположение. Понякога тя е, присъства на вашите заседанията. Ако ви трябва информация, можете да се обърнете към нея. Ние се отчитаме пред този парламент, отчитаме се към, към, пред управителния съвет, но и пред вас. В този контекст трябва да предоставим редица показатели за постигане на резултати, т.е. да покажем какво сме изпълнили от поетите ангажименти. Миналата година над 200 документа издадахме. 82 от тях са определени като ключови, основни документи, тъй като те лансират нови политики, включително и резолюции на Европейския парламент влизат в тях като тази за равенството между половете или Европейския семестър или анкетите, свързани с равнопоставност на половете. Различни е, прояви организираме, както и в парламента, организирани от тях. На тях е, участват експерти, е, които ви предоставят е, съответните знания и доказателствен материал, необходим ви за е, дебатите. Това е най-общо. Надявам се, че можем и бъдеще да сме от полза. Благодаря много, благодаря и за това, че се вместихте в е, определеното време. Е, сега не споменах каква ще е процедурата, но е, тя е следната. Първо ще дадем думата на нашите гости. Всеки директор на агенция ще има 10 минути за представене, след което ще имат възможност да се изкажат координаторите, после другите членове на комисията. Сега госпожа Криста Седлачек има думата, ако обичате. Благодаря, госпожо председател. За мен е удоволствие да бъда тук е, и да видя нови лица в залата, нови колеги. Надявам се да имаме хубаво сътрудничество в следващите е, години. Работим с вашата комисия непрекъснато и мнозина от вас, е, както спомена и Хуан, е, имат е, офиси тук в е, Брюксел, както моята колега Бренда Обрайен, така че можете да се свържете с нас лесно. Ще започна с няколко обяснения. Кои сме, какво правим? Ние сме малка агенция, тристранна агенция, както казаха колегите тук, което означава, че в управителния съвет участват представители от социалните партньори и правителствата от всички държави членки. Имаме изпълнителен съвет, едно по-малко звено, което се опитва да готви решенията. И за първ път според новия ни устав имаме е, експерт от вашите среди, който ни помага и наистина съм, е много хубаво, че така вашето участие ще се чувства по-добре. 67 члена. Имаме, е, е, имаме персонал 67 в Билбао в Испания е нашето седалище. Имаме бюджет е, над 15 милиона евро, който е доста висок всъщност, но мисля, че си заслужава. Вършим добра работа. Вероятно виждате на този слайд, че ние сме една агенция, с мрежова структура. Ние координираме е, една мрежа от 28 национални мрежи е, по е, безопасност на труда. В всяка държава членка имаме контактно лице, което работи за агенцията и координира действията ни на място. Те всъщност изпълняват, свеждат нашите решения на национално равнище. По този начин ние имаме достъп до националните органи, получаваме обратна връзка от тях, пък и е, е разпространяваме е, политиката си. Координираме и е, работата на една мрежа компании, свързана с нашата работа е, с, е, по въпросите на здравето е, привличаме дружества, компании. Е, те са нашите е, посланици в, по отношение безопасност на труда и добри условия на работа. Много важни са тези точки, тези лица за контакт. На, в интернет ще видите кои са тези лица. Обикновено те се намират в Министерствата на заетост или трудовите експекторати. Какви са някои от проблемите ни? Е, значи ние се занимаваме не само с професионално здраве и е, здравеопазване, но и как то се отразява на хората. Например, е, има 28 различни е, системи, което е естествено, но нещо, което, на което много държиме, да има една европейска стратегия в това отношение, така че да са ясни приоритетите на европейско равнище. Сега, демографските промени. Групата на възрастните нараства сред работещите. Какво означава това за безопасността и здравето на работното място. Трябва да подобрим условията на труд, условията на работа. В противен случай възрастните хора няма да могат да работят до, до 67 годишна възраст, даже в е, се, скандинавските си до 70, което означава, че това е много важно, за да е, е, има безопасни и здравословни условия на, на труд за тези възрастни хора. Е, тези хора са важна целева група за нас, е, защото трябва да им помагаме. Те изпитват доста натиск. Е, цифровизация е един от приоритетите в следващите години и ще се върна на това. И както нови, новоповяващи се рискове. Имаме специална методология за прогнозиране опитваме се да изработим сценарии, свързани с рискове и опасности за здравето и заболявания, свързани с работата. Над 150 хиляди е, души умират е, годишно от е, влошено здравословно състояние на работното място. Това не са злополуки, това са е, хора заболяли от нещо. И е, разхода за тези е, болни е, възлизат на 476 милиарда евро годишно което е 3, средно 3% от БВП. Мисля, че това може да се избегне чрез е, добро управление на е, безопасността и здравословното състояние на работещите. Ако погледнем какви са причините за смърт на работното място, повече от 50% са причинени от рак, значи кар, карциногенни фактори, които са тревожни. Сега, какво правим? Това са проблемите, предизвикателствата. Заедно с управителния съвет, е, комисията и с вас в парламента, както и с други заинтересовани страни, ние изработихме една многогодишна стратегическа програма. Тя сега срока и се продължава до 23-та година. Ще спомена някои от аспектите. Ние под подкрепяме е, изготвянето на политики, които почиват върху определени резултати. Следим определени дейности е, дългосрочно, средносрочно. Например, има една анкета е, за предприятия, е, с, е, където съществува нов, нов видове риск. Това са 33 компании, обхваща това проучване и малки такива, за да видим какви са опасностите в тези е, компании. По този начин ние виждаме какви са потребностите на тези дружества. Е, имаме информационна система, където набираме данни от националните е, държави много важна, е, много важен е, на анкета е, е ново проведената анкета за влиянието, заболявания свързани с канцерогенни фактори. Целта е да се доберем до информация не само за канцерогенни вещества, но и да видим каква комбинация от такива вещества се отразява на здравето на работещите, след което оценяваме разходите за при заболявания и здравни проблеми, приоритети са свързани с цифровизацията, психосоциален риск, е, подпомагаме е, изпълняването на е, ОША на ниво фирма в малки и микропредприятия също така. Останалата част е свързана с подкрепа към дружествата по практически начин. Става дума и за социалните партньори. Там имаме две основни дейности. Първата е голямата кампания за здравословни условия на труд и безопасни условия на труд. Вече две години тече и кампания за опасните вещества. След това имаме за три години кампания за мускулно-скелетни заболявания и последната е за цифровизацията. Включени са всички държави членки, на всички езици се провеждат тези кампании. Също така нещо чисто практическо, подпомагаме микро и средно големи предприятия. Имаме и един инструмент за оценка на риска, който е онлайн. ОИРА е съкръщението. Много лесно се влиза, никакви разходи е, не са нужни. Малките и средни предприятия могат много лесно да оценят риска на по-базово ниво и след това да предвидят съответни мерки. Това беше накратко нашата работа. Моля, посетете веб страницата ни на почти всички езици всъщност. Ето има и много материали. Бренда О'Брайан е лицето за контакти на Оша в Брюксел. Благодаря. Thank И аз ви благодаря. Господин Зибел има думата. Ръководител на ЦДФОП. Yeah, um, Благодаря, госпожо председател. За първи път съм в Европейския парламент. На 1 септември се присъединих към СДФОП, така че ви моля за малко благосклонност. СДФОП, както споменаха колегите, една от най-старите агенции. Основани сме пред 75-та година. Ние насърчаваме повече разбиране за професионалните системи за обучение и образование от 2000 година по Копенхагенския процес работим. Схемата обучение и образование до 2020 година. Имаме и програма за професионално обучение и образование, което подкрепяме и извършваме анализи на напредъка. От 2007 година нататък имаме роля по подпомагане на политиките, която се засили. Сега вече е факт и регламента, който преразгледа и разшири нашия мандат. И имаме дейности отвъд професионалното обучение и образование. В случая говоря за анализ на пазара на труда, квалификациите и уменията. Um, um, Sorry, yeah, това е правилния слайд, извинявам се. Тук можете да видите това, което току-що казах. Що се отнася до новия регламент, виждате и целите на нашата агенция. Ние сме признат център за научно-изследователска дейност, професионалното обучение и образование от количествен и качествен характер и за млади хора става дума и за възрастни, и за умения, и за квалификации. Анализът на връзките между уменията, квалификациите, работните места дават на изготвящите политики възможност да модернизират системите за професионално обучение и образование научно-изследователските изследвания по квалификации на ЦДФОП доведе до по-голяма прозрачност, имаме инструменти за резултатите от ученето. Подкрепяме професионалното обучение и образование и по-специално реформите на тази област, за да се промени мисленето и разбирането за този тип обучение и образование – Ролята на агенцията ни всъщност сега е да бъдем нещо като посредник между обучението и образованието от една страна и пазара на труда от друга. Други европейски организации не се занимават точно с тази тематика. Нека сега да кажа какви са нашите приоритети от тук на сетне. Ние имаме многогодишна програма, която се почива върху нашите ценности, представата ни за бъдещето и многогодишните цели, които сме си заложили – Имаме три основни сфери на дейност, които сега ще обясня с вас, напред вас. Първо, оформянето на професионалното обучение и образование. Какво означава това? Наблюдаваме напредъка към постигане приоритетите на С в ПО по заключението от Рига и съобщението от Брюш. Ефанет пък се занимава с националното ниво. Имаме една мрежа за обмен на такъв тип опит. Това е Рефернет. Искаме по този начин решенията ни в бъдеще да почиват на данните. Обновяваме начина на представяне на информацията. Първоначално имахме доклади, сега преминаваме към онлайн интернет услуги и имаме съответната карта за постижения. По ключовите постижения – освен мониторинг, правим семинари с служители, изготвящи политики, да речем цифрови умения и други. Миналата година имахме така в Солон. Освен това, имаме инструменти, като например рамката за квалификации. Имаме цяла система и препоръки, които произлизат от там, както и Европас. Втората стратегическа област е оценката на професионалното обучение и образование. Какво означава това? Насърчаваме достъп, привлекателността, приобщаването към този тип обучение на по-късни години дори. Изготвяме указания, както и финансови и нефинансови стимули в ПОО. Съсредоточаваме се върху групи, които имат нужда от специфична помощ – за да се впишат отново на пазара на труда, особено лица с нисък ценз, както и такива, които са отпаднали на ранна възраст. Що се отнася до обучението на работното място, например стажовете, насърчаваме обмена на опит и обучение в повече от една страна. Също така работим по обучение на учители и обучители на обучители. Опитваме се да разберем какво мислят гражданите по ПО учене на напреднала възраст и една от основните групи, която решава дали професионалното обучение и образование се приема и е равен път, всъщност са родителите, които вземат решение за децата си. Така че трябва да работим и с тях. Информира, предоставяне, извинете, на информация за по... Тук СДФОП дава данни и прехода от обучение към работното място. Имаме също прогнози за търсенето и предлагането. Това е една доказала се методология, която покрива всички тенденции и на национално, и на европейско ниво. Анализираме предлагането и търсенето, като търсим къде е дисбаланса, разминаването при търсене и предлагане, освобождаване на работни места, наблюдаваме какви умения са нужни според работодателите, така че ускоряваме процеса, вместо да се занимаваме с обемни проучвания, които отнемат повече време. Що се отнася до управлението на уменията? Направили сме 4 прегледа на отделни държави от 17-та нататък. Всъщност в момента ги приключваме ще има и конференция по тази тема през 20-та година. И не на последно място правим преглед на дружествата. Много се гордея от този преглед. Правим го заедно с Eurofound. Работим заедно, което е чудесно. Правим и преглед на уменията и работните места за втори път. През 14-та година го направихме за първи. Опитваме се да се съберем, да съберем всички данни за анализ и на уменията и на работните места от гледна точка и на работодателите и на трудещите се. Това бяха трите стратегически области, но трябва да кажа, че това, което е важно, освен работата по тях, е да се чуе какво се прави, т.е. комуникацията. Публикуваме информация от, във всякакви формати и видове. Ако се интересувате, имам я и в електронен вид. Ето, показвам ви USB-то, на което може да се качи, но има информация и на хартиен носител. 2019 година най- важната тема е използването на големи масиви за а, свободните места, които излизат в онлайн, както и много други проучвания и изследвания, които дават ясни указания. До година също планираме да натрупаме повече данни за различните системи за ПОО, като включим и Исландия. Finally, uh, second last uh, slide. И предпоследен слайд. Надявам се, не съм прескочил заделеното ми време. Тук има цифри за нашата организация. Надявам се те да са пред вас, във вашите документи. Можете да видите част от дейността, която извършваме. И на последно място, какво възнамеряваме да правим в бъдеще – Професионалното обучение и образование в Европа се променя. Искаме да се извлече максимално полуката от миналия, от миналия опит, за да се обослови бъдещето. Не, че предвиждаме бъдещето, но наблюдаваме тенденции и информираме изготвящите политики, така щото да могат да вземат решения, които почиват върху факти три са сценариите. На първо място един е, многостранен такъв, свързан с ПО. Това може да се превърне в стандартен а, е, тип обучение за всички и елементи от ПО ще влязат в а, е, висшето образование. На следващото място имаме един друг сценарий, който отново е стандартен, но е различен, т.е. различното ПО. И третият е обучение и образование с специални цели, което е насочено към приобщаване на пазара на труда за хора с специални нужди. Благодаря ви за вниманието и очаквам въпроси. Благодаря. Thank you. И аз ви благодаря. Господин Чезаре Монастини, ръководител на Европейската обучителна фундация или фундация за обучение ETF. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че отново съм тук пред вашата комисия за тази възможност да актуализирам информацията за нашата фундация. Нека кажа няколко думи за онези, които не са запознати с нас. И веднага ще премина към основната ни дейност. Нашата фундация е агенция с мандат да работи в държави извън Европейския съюз като подкрепя реформите на обучение и образование в тези страни и подкрепя развитието на умения на държави извън Съюза. Агенцията се е съсредоточила върху държавите, на които предстои разширяване или към които предстои разширяване, както и съседните ни страни. Ето картата Начина по който работим с отделните страни зависи от отношенията, които тези страни поддържат с Съюза. Затова имаме различен начин на работа. Например, онези, на които предстои разширяване, работим по един начин, с останалите по друг, но така или иначе сме се съсредоточили върху реформата на системите за обучение и образование. Виждате, че економическото развитие на тези страни е различно, Например, Северна Африка, Близкия изток, източното партньорство, Централна Азия. Това многообразие изисква и различни подходи. Нека дам малко цифри. Ние сме една агенция в Торино, Италия. 129 души работят при нас и работим с 29 държави. През 2018 година ви казах какво сме свършили. В случая визирам една среща през ноември, когато при нас дойдоха госпожа Козловска Радевич и още няколко от вашите колеги. Посетихте ни, което е чудесно. Ще се радвам пак да дойдете, особено когато сте част от отделните делегации по отделни държави. Тогава с удоволствие ще ви разкажем какво извършваме в съответната държава, по която работи делегацията. Нека се средоточа сега върху бъдещето на нашата работа, за това как обществените органи могат да управляват прехода към новите умения, как ведомствата в отделните държави извършват реформи в тази сфера, имайки предвид новите потребности на пазара на труда и съответно нивото на зрялост на същия този пазар. 2019 година отбелязваме 25 години от нашето създаване. Искаме обаче да не гледаме назад, а да гледаме напред по време на тези чествания – Надяваме се да дойдете на организираното от наше събитие. То е на 21 ноември с управителния съвет. Организираме също чествени и тук в Европейския парламент. Така ще говорим и за бъдещите стратегии на фундацията. Имаме стратегия до 2027 година за да отговаряме и на финансовите перспективи. Голямата част от миналата година всъщност разработвахме тази нова стратегия. Искахме да видим какво ни казват външните оценители, какво казват те за нашата работа, какво искат съответните държави, с които работим от нас и как се развиват европейските програми Генерална дирекция за етост всъщност председателства нашия управителен съвет, затова работим в тясна, тясна връзка с тях. Имаме и трима независими експерти в управителния съвет, назначени от Европейския парламент. Господин Серкас, Дебауър и Мезиер, на които искам да благодаря за развитието на новата ни, за разработването на новата ни стратегия, извинете. Нека ви кажа каква е тази нова стратегия. Започнахме с анализ, което е стандартно. Промяната, какво движи промяната, при уменията, работното място. Виждаме, че развитието на човешкия капитал, на уменията в държавите, с които работим, се превръща в приоритет за всички европейски програми и когато се води диалог по политиките и когато се отпуска финансова помощ. Има голяма промяна в образователните обучителни системи има едно отваряне и взаимопроникване на обучението, образованието, на различните степени на образованието, висше средно и различни начини на учене. Целият този процес почива върху ученето през целия живот, което е нов фокус. Анализирахме всичко това и приехме нова стратегия, точно преди лятната вакансия. Тя бе прията от нашия управителен съвет. Развитието на човешкия капитал е това върху което се съсредоточаваме, умения, компетентности, но и активните паза... политики на пазара на труда, приобщаването, специфични предложения, които договарят на конкретни нужни и това да бъде вписано в целия, в ученето през целия живот. От началното образование до продължаващото образование наблюдаваме случващо се в държавите членки и се опитваме да прехвърлим това на държавите, с които работим извън Съюза. Искаме да сме един център на познанията, който да подпомага изготвящите политики в Съюза. И това сме готови да споделим с всички вас, ако проявявате интерес към сътрудничеството с държавите партньорки. Ще наблегнем на стратегически партньорства в бъдеще с някои по-важните действащи лица, като например ЮНЕСКО, ООН, Международната организация по труда. Това са ключови партньори за нас. Ще подходим специфично към всяка една държава, в зависимост от нейните нужди. Програмите също, програмите, които се развиват от Съюза, от отделните държави членки, трябва да отговорят на потребностите на всяка една държава. Тук виждаме три основни сфери на работа, които могат да бъдат резюмирани като а, релевантност на уменията и, адап... и ам, очакване или предогаждане на посоките. В Солон говорихме за това. Има много методологии, които са общи и са интересни за всички ни. Искаме да оптимизираме сътрудничеството с колегите. След това на второ място развитие на уменията и валидиране. Имаме рамки за валидиране. Те са част от начина на работа в отделните държави и след това гарантиране на качеството, изпълнение и какви са системите за гарантиране на тези два елемента. Благодаря ви, спирам до тук. Благодаря за представянето. На последно място, но не е по значение, господин Джорди е, Кроел, ръководителят на Европейския орган по труда, новият член в нашето семейство. Благодаря. И аз благодаря, да, наистина, аз съм новият ученик в класа, поне така се чувствам. Първо, защото новата агенция, Европейски орган по труда, е наистина съвсем нов орган. Вие също сте участвали в изграждането на нашия а, орган, като регламента беше публикуван едва през месец юли а, тази година, така че сме наистина съвсем нова агенция. Ние можем да бъдем сравнени с а, а, другите колеги, но всъщност аз а, не спадам съвсем в тази категория, тъй като не съм а, реалния директор все още. А, Европейския орган по труда все още не съществува физически, така че комисията ни възложи задачата да изградим този нов орган. Така че с помощта на колегите, които, част от които са тук в залата, работим усърдно в тази посока. Както и другите директори на агенции, изказали се преди мен, съвсем накратко ще разкажа каква е обосновката за създаването на този орган. Смятам, че а, така, той е много полезен. А, за съжаление, нямам какво толкова да докладвам по отношение на дейността на нашия орган, тъй като едва на 31 юли бяхме сформирани. Първо искам да припомня, че а, господин Юнкер, председателят на комисията, обяви това предложение през 2017 година. То беше отправено официално през 2018 година и наистина за рекордно кратко време парламентът и съветът постигнаха съгласие по регламента за създаването ни. Това се случи преди края на предходния мандат. Това беше наистина много успешно начинание. Господин Ленард беше докладчик по тази тема. Той предприе един много конструктивен подход, много активен подход съвместно с румънското председателство на съвета. Съвместно те дадоха възможност това предложение да е факт към момента. Сега, ако разгледаме цифрите, ще видим, че нашият орган всъщност ще бъде в услуга на 17 милиона европейски граждани, които живеят и работят в държава различна от а, държавата, в която а, са се родили. Повече от 3 милиона работници се командироват в Европа ежегодно, така че както виждате има голям потенциал нашият орган да изиграе полезна роля. Комисията отправи своето предложение, но разбира се беше подкрепена от съвета и от Европейския парламент в това си начинание. Сега, отправната точка тук беше, че законодателството ни е осъвременено. Както знаете, комисията, парламента и съвета също осъвремениха част от законодателството, свързано с мобилността на работниците, по-конкретно командироването им. Сега важното е да гарантираме, че тези правила ще се изпълняват. това е изключително сложно, особено когато говорим за трансгранични обстоятелства. Националните инспекции имат пълна юрисдикция в рамките на собственици държави, така че нямат нужда от подкрепа от европейско равнище по тази тема. Но, когато стане въпрос за трансгранично сътрудничество, този нов орган може много да ги подпомогне. Точно, точно това възнамеряваме и да направим, а именно да гарантираме изпълнението на правилата. Вторият важен елемент е административно сътрудничество между различните национални органи в различните държави. Тоест тук не говоря само за инспекциите по труда, за администрациите, които гарантират социалната сигурност. Има чудесни примери за добро сътрудничество, но то, за съжаление, не е достатъчно. Така че, според нас, трябва допълнително да се подсили това сътрудничество. Това е и второто установено от нас предизвикателство. Третото предизвикателство е свързано с предоставената информация, както за работниците и служителите, които искат да работят в чужбина, така и за предприятията, които искат да ги наемат. Имам голямо количество информация, която се разпространява из цяла Европа. За съжаление обаче често пъти тя е разпокъсана и не е лесно достъпна. Така че Европейският орган би следвало да изиграе много важна роля в тази посока. Последното предизвикателство, което установихме е, че има разпокъсаност в подхода подхода по отношение на всички тези сложни сфери, свързани с мобилността. Много често а, има експерти, които са експерти в сферата на социалната сигурност, но за съжаление са експерти по мобилност и обратното. Именно за това смятаме, че такъв орган на европейско равнище ще може да събере на едно място експертните познания в различни сфери за концепциите, свързани с мобилност на работниците и смятаме, че ролята на този орган ще бъде изключително важна. С подкрепата на парламента и съвета, нашият орган има четири основни цели. Първата е способстване за достъпа до информация и услуги. Вече стана въпрос за това. Втората цел е свързана с поддържането и подсилването на комуникацията между националните администрации. Третата цел е голямо предизвикателство и това се видя при дискусията между съзаконодателите, а именно е осигуряването на медиация между националните администрации и предоставяне на сътрудничество за борбата с недекларирания труд. Това също е голямо предизвикателство и е една от основните цели на нашия орган. Всички тези цели в последствие се разбиват на конкретни задачи. Към момента те са 7. На първо място, тук мога да спомена предоставянето на информация. Нашият орган ще предоставя помощ на националните администрации при предоставянето на информация по темата мобилност и всички нейни аспекти. На това равнище си сътрудничим в рамките на единия цифров портал, а също и чрез интегрирането на интегрираното управление на Европейския портал за професионална мобилност, ЮРЕС. Това е първата задача. Втората задача е свързана с сътрудничество и обмен на информация между националните администрации. Тоест тук не говорим за предоставяне на информация на широката общественост, а за обмен на данни между националните органи. В тази връзка има и някои нови аспекти в сравнение с работата на другите агенции, по-конкретно тези, които работят в сферата за етост и социална закрила. Тук при нас се създава функцията национален служител за свръзка. Това ще са лица, избрани от държавите членки, като целта на тази позиция ще бъде да осигуряват свръзка между а, тях, командировани тук, и съответно националните държави, които са ги изпратили при нас. По този начин ще си гарантираме коридор за взаимодействие който ще можем да ползваме ежедневно. Ще имаме също така и гарантирано добро сътрудничество с националните администрации, сътрудничество, което наистина би могло да се подобри допълнително. То е и една от важните характерни черти на новият орган, който се създаде. Третата задача е свързана с координацията и подкрепата на съгласувани инспекции. Много често тези инспекции не се извършват само в рамките на една държава членка, тъй като в конкретните обстоятелства има и трансграничен елемент, така че се налага да се изпращат инспектори в други държави. Тези инспекции трябва да са съгласувани понякога, т.е. различни органи в националната администрация трябва да участват в тях в различни части на Европа. Следващата задача е по-сходна с традиционните задачи а, и на колегите, които седят тук на масата, именно извършване на анализ и а, оценка на риска в сферата на мобилността. Ще има и пета задача, която касае подкрепането на къп... изграждането на капацитет в националните администрации, например по посока обучение на служителите и въобще подобряване на способността на служителите да сътрудничат в международна среда. Шестата задача, успешна задача, между другото, и това се видя в предходния законодателен мандат, а именно борба с недекларирания труд. Много успехи отбелязахме през последните няколко години и трябва да кажа, че платформата, която се създаде в тази посока, е интегрирана в, вече в Европейския орган по труда. Последното, което искам да спомена е една от новостите, а именно ние ще подкрепяме механизмите за медиация, когато съществуват разногласия между различните администрации. Мисля, че нашето приложно поле е ясно, а именно мобилност. Ще обхванем всички сектори в тази посока. Свободно движение, социална координация и механизми, а също и командироване. Ще обхванем и а, всички отрасли. Не трябва да има никакво съмнение в това. Ще обърнем особено внимание обаче на автомобилните превози, защото това е сектор, в който наистина има така мобилността е широко разпространена. Така че ще обърнем особено внимание на международните автомобилни превози. Разбира се, нашият орган не се сформира в условията на вакуум. Напротив, ние си сътрудничим тясно с платформите платформата, която работи по посока борба с декларирания труд. С ЕОРЕС също така. Този портал за професионална мобилност също ще бъде интегриран в рамките на нашият орган. Когато говорим за командироването, за всички аспекти на мобилността, ние ще работим в тясно сътрудничество. Ще съберем на едно място всички тези групи експерти и така се надявам да подкрепим допълнително полезното си действие и синергиите помежду си, използвайки всички инструменти на наше разположение. Разбира се, трябва да си сътрудничим и с новите органи и инициативи. На първо място тук искам да спомена сътрудничеството с вече сформираните агенции. Няма съмнение в това. Ще продължим обаче сътрудничеството си и с Евроюст и Европол. Защото в крайна сметка не говорим само за инспекции, които се извършват на национално равнище, а дори и за такива, често пъти ще влезем в сферата на правомощия на Евроюст и Европол. Що се касае до структурата на нашия орган, мога да кажа, че тя ще се оглавява от изпълнителен директор. Процедурата за назначаване на а, директора предстои. Тя ще бъде задействана незабавно. Ще има също така и управителен съвет, който ще дава насоки на работата на органа по труда, като в този а, управителен съвет ще са представени държавите членки, а също и Европейската комисия. Ще има експерт, назначен от Европейския парламент, а също и представители на двете страни на промишлеността, както а, работодателите, така и работниците. Разбира се, няма да се ограничим само до европейските държави, ще отидем извъд тях. Ще си сътрудничам с държави като Лихтенштайн, Исландия, Норвегия и Швейцария, които прилагат правилата, по които ние ще работим. Отвъд управителния съвет ще има група на заинтересованите страни. В нея ще се представят различните социални партньори. Тази група ще има консултативна роля по отношение на работата на управителния съвет. Групата ще разработва становища всеки път, когато управителният съвет трябва да вземе важно решение. В такива ситуации ще се търси становище от групата. Сега, по отношение на практическите аспекти на нашата работа, в регламента е зададен определен график за първоначална фаза с продължителност 5 години. Тази фаза току-що започна. Европейския орган по труда постепенно ще поема функции, които в момента се изпълняват от комисията, като например работата на портала EURES и въобще платформата, която се бори с недекларирания труд. Своевременно ще бъдат набирани и назначавани служителите, които ще работят в Европейския орган, но категорично искаме да гарантираме, че ще има приемственост, защото по никакъв начин не искаме платформи, които вече си работят добре, като ЕОРЕС и тази за борба с декоративния труд, да претърпят някакви смущения в работата си в резултат на този преход. В края на този първоначален период от 5 години Европейският орган по труда вече ще разполага с 140 служители и бюджет 50 милиона евро, като тогава ще сме разгърнали в пълнота своите функции вече. Това ще са средства, които ще посветим на изпълнението на нашите дейности, тъй като ам, към момента не изпълняваме цялостната си функция. Бюджетът ни е само милиард и 200 милиона евро. Комисията работи много активно, за да подкрепи нашата работа по създаването на Европейския орган по труда. Вече започнахме набирането на персонал, като първоначалната ни идея е до края на годината да наемем 20 на служители като целта ни е до 2020 година вече техния брой да е нараснал на 60. Виждате, че сме много амбициозни, особено предвид тежките процедури за наймане на работа в Европейският съюз, с които сте запознати. На 16 и 17 октомври следващия месец предвиждаме заседание на управителния съвет. Тогава ще се съберат всички представители на синдикатите, на държавите членки, на парламента, на различните агенции, които са представени тук, като те на това заседание, освен че ще обсъдят някои оперативни въпроси, като приемане на правилника за дейността, например, ще се заемат и с две основни задачи. Първата е да се приеме длъжностната характеристика за лицето, което ще изпълнява функцията генерален директор. Идеята е тази процедура да започне максимално скоро, а другата основна задача ще бъде да се обсъди работната програма за следващата година. По-рано говорих за седемте задачи на нашият орган. Изглежда очевидно, че ние няма как от самото начало да изпълняваме всички тези седем задачи, защото не разполагаме с необходимите ресурси. Така че управителният съвет е този, който ще трябва да реши къде да поставим приоритета, кои ще бъдат тези две или три задачи, които ще бъдат най-важните и с съответно ще започнем с тях своята работа през 2020 година. Изпълняващият длъжността директор няма как предварително да предвиди какви ще бъдат тези задачи. Ще се проведат дискусии на два етапа. Първо открита дискусия през месец октомври, а след това сме предвидили и още едно заседание на управителния съвет в началото на месец декември, когато всъщност ще се вземе реалното решение. От тогава вече ще имаме ясна посока за това откъде ще започнем своята работа, през следващата година. Това са основните елементи. Вие сте запознати с факта, че Братислава е предвидена за седалище на Европейския орган по труда, като искам да ви уверя, че работим в трясно сътрудничество с словашките власти, за да се уверим, че офисите ще могат да бъдат така в достатъчно добро състояние максимално скоро, за да можем да преместим своята дейност в Братислава. В заключение искам само да кажа, че сме наясно с това, че създаването на Европейския орган по труда доведе до много високи очаквания. Вероятно тази тема ще остане приоритет както на настоящата комисия, така и на бъдещата такава. Това е посочено от госпожа фон Лайен в писмото, посветено на мисията на бъдещият комисар по заедостта Никола Шмидт. Много е важно наистина да започнем работата си по най-удачния начин, да получим точните стратегически насоки, както от управителния съвет, така и от парламента, за да можем всички ние заедно да работим за успеха на това ново начинание. Благодаря. Well, in... Про... Господин Кроу, единствено защото а, е, ще работите в Братислава, моят роден град. Ви позволих да работите, е, а, извинявайте, да направите презентацията си в рамките на толкова дълъг период от време. Моя грешка, забравих да спра таймера. 15 минути продължи последната презентация, не 25. Сега, с това стигаме и до първия кръг от дискусията. Ще дам думата на координаторите. Господин Радке е първи, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички гости преди всичко за ценната работа, която вършите, която има стойност не толкова за нас кол, тук, колкото за работещите и предприятията. Е, наистина, благодаря. Е, тук председател се каза, че е, има много депутати, в, нови депутати в тази комисия и е много полезно да се видим с вас и така от първа ръка да получим информация е, някакси все още е, ние сме, е, как да кажа, очаровани от новостите, които, с които се сблъскваме тук. Благодаря ви за всичко. Хубаво е, че работите за равнопоставеност при образованието. Това е нещо, което много е, така е, при сърце съм е, взел. Е, тук е, е, означава е, да не се формализира образованието, е, да се защото в е, е, кризисни ситуации става изключително е, сложно и второ, в моята страна, в Германия, например, е, се е, проявява особено, има особено разбиране за тези, които е, получават дадено образование, но след това няма къде да се, няма къде да се реализират. И е, мисля, че е, се оказва, че е необходимо да има човек е, конкретно професионално образование и е, ценностите, ценностната система на управителите на предприятия е много различна от тази на е, редовите работници. Към вас, господин Келер, говорихте за правилата, но при командироването всъщност е, имаме един проблем, е, че трябва да се спазват съответните национални правила. Е, опа... Имам оплаквания значителни за, от прекален, прекомерна бюрокрация в Франция, Белгия и другаде решения на съда са игнорирани, това води до плащане на глоби. Е, Тама въпросът ми е как гледате именно на е, това, на е, проблемите, свързани с този въпрос и какво трябва да се промени в това отношение, така че да не се увеличава бюрокрацията в предприятията. Госпожа Бишов, благодаря за всички, на всички ви за вашето представяне особено предвид това, че голяма част от депутатите са нови в тази комисия, много е важно да видим какви са вашите приоритети. И е чудесно да чуем, че Европейският парламент е изиграл своята важна роля в създаването на всички тези агенции. Вие споменахте че основните движещи фактори зад промените са цифровизацията, изменението на климата, демографските промени. Аз лично бих искала да знам какви са вашите основни приоритети по отношение на изпълнението на социалния стълб във връзка с тези движещи фактори. Беше ми много интересно също така да изслушам презентацията на Европейският орган по труда. Както и колегата спомена, този орган е нов и ще изиграе много важна роля в бъдеще. Ако искаме да гарантираме осъществяването на свободно движение и в бъдеще, трябва да се уверим, че координацията ни е на по-високо равнище. Същото въжи и за контрола. Според мен един от основните въпроси на които господин Юнкер постави ударение дори преди своя избор, е принципът за равнопоставеност на заплащането при равнопоставен труд. Интересуваме как ще обърнете внимание на този въпрос във вашата работа. Благодаря. От Renew представителя. Благодаря много за това, че ни запознахте с текущата работа и бъдещи проекти на агенциите, както и с постигнатото до тук. Многократно се говори тук за три основни фактора във вашата работа. Първо, вие предоставяте е, доказателствен материал, факти, които са ни нужни за политики, които почиват върху е, реалността после е, вашите прогнози, е, как да се решават основните проблеми, като е, демографските, цифровизацията, е, създаване работните места и миграцията. Маркирам само. И третото много важно за този парламент е, е гледната точка на гражданите. Сега ще се спра на две агенции. Ела, първо, казахте, че сте е, относително нови. Е, аз съм съдокладчик и е, по тези въпроси и констатирам, че ЕЛА е, всъщност ще бъде едно от решенията за прилагане на тази политика. Но макар да съм е, съгласен, че такова сътрудничество е добро нещо, все пак е, е процеса на цифровизация в, е, цифро, е, цифровизация в е, социалната сфера все още е нисък. Въпром, проблемът е как виждате мандата на ЕЛА без да се е, повдига летвата и да се увеличават амбициите е, неоснователно. И е, второ, говорихте за проучване, за е, предизвикателство пред уменията и така нататък. Хубаво е да използваме интегрирания подход в образованието. Знаем какви са ограниченията, които ни налагат договорите, но как гледате вие на създаването на умения, е, професионални е, и е, други. Какъв подход трябва да изберем? Благодаря за от зелените госпожа Мадам Питър Хансен. Благодаря ви за работата. Наистина много е, значителна степен допринасяте за една по-социална и по-справедлива Европа. Интересно ми беше да науча е, какво вършат тези агенции. Въпросът ми е свързан с, към, вас, е, към вас, господин Мендес Валдес. Какво правите в, по отношение на заплащането, разликата в заплащането между половете? И какво мислите, какво е сегашното, до каква степен е, е се прилага сегашното законодателство и как в бъдеще е, трябва да се реши проблема с различното заплащане между мъже и жени. Госпожа Жаме, обаче не е тук. Някой друг от на е, идентичност и демокрация. Екаре, госпожа Лафонска. Благодаря ви, за това, че дойдохте и ни запознахте с дейността си и за това, че решавате проблеми в агенции, които някои от тях е, вече съществуват 40 години, е, включително и Ела. Така че ми беше интересно да чуя с какво се занимавате. Още повече, че има толкова много и депутати в залата. Благодаря за обясненията. Е, проблемите, пред които са изправени, могат да бъдат подведени под един общ знаменател. Засаряващото население, нещо, което се случва навсякъде. Тема, която споменахте всички, почти цифровизацията също обща тема и новите заплахи, новите опасности на работното място, свързани с застаряващото население и с миграцията. Въпросът е общ, към, насочене към всички. Вашите агенции, до каква степен сте удовлетворени от работата си, от това, което правите, вашите доклади, вашите стратегии, използват ли се от хората, прилагат ли се в на практика в националните политики. Изслушахме една дълга презентация за работата и ролята на Европейския орган по труда. Мисля, че стана дума и за очакванията от Ела. Ясно е колко важно е да се защитават е, е, трудещите включително мигрантите. Законодателни промени са в ход, е, свързани с равно заплащане. Говоря, имам предвид Полша, където Полша има близо половин милион командировани работници в други държави мигрантите, работници мигранти са дори е, по-голям брой от е, командированите. Това е една група, която е особено податлива на експлоатация, особено е, уязвима. Те са е, много случаи не знаят езика в държавата, в която говорят, не са запознати с договорните условия. Има национални институции, които е, съблюдават, чиято задача е да съблюдават спазването на националното трудово законодателство, но все пак това са проблеми за работниците мигранти. Така че благодаря ви за информацията, но имам още един въпрос за професионалните заболявания? Имате ли някакви е, данни свързани с е, депресивните е, състояния, депресии и други? Спомняхте една значителна цифра на хора, които, чието здраве е влушено в резултат на е, труда, който упражняват. Какви е, и как това се отнася към увеличаващата се пенсионна възраст? Благодаря ви, благодаря на всички за това, че сте тук и за усилията. Да, аз подобно на е, а, е, директора на Ела се чувствам като новия ученик в класа и много хубаво, че е, правим тази среща. Важно е, че тук присъстват и представители на синдиката, защото това е важно за функционирането на ЕЛА и в бъдеще. Надявам се, че клаузата за конфиденциалност е, няма да се използва, за да бъдат изключени социалните партньори. Сигурен съм, че сте съгласни с е, мен, но исках все пак да го кажа. Имам въпрос към вас, господин Джори Карел ако правилно съм е, произнесла името ви. Как е, конкретно Ела ще прилага е, разпоредбите за социалните партньори в член 8 от регламента на Ела? което, в който се казва, че социалните партньори на национално равнище могат да е, довеждат до знанието, да сезират ела за конкретни е, случаи, за да провокират е, съвместни е, проверки. Това е съществена част от дейността на ЕЛА, ако тя е, трябва да функционира добре. Ще спра до тук. Благодаря ви за информацията, която ни предоставихте и чудесната работа, която вършите. Благодаря за всички въпроси. Вече сме е, имаме имената на членове на комисиите, които ще зададат въпроси във втория тур. Сега ще дадем възможност на гостите е, и тъй като повечето въпроси бяха насочени към Ела, ще започнем с господин Джорди Корел и след това ще дадем думата на господин Юрген Зибел. Господин Корел, имате думата. Първо, извинявам се за това, че толкова време отнех с уводното си, е, уводни си думи, но като е, нов е, новак тук трябваше да мисля, че дължах обяснения в отговор на въпросите. Е, трябва много да е ясно да сме с това каква е ролята на ЕЛА в сравнение с другите институции или агенции на Европейския съюз, е, да кажем, или пък комисията или парламента. Ролята на ЕЛА се свежда до е, правоприлагане и улесняване прилагането на място при трансгранични въпроси. Тя няма за цел да създава да за... нови правила, нови закони. Това е много важно. Неодаващото изменение към директивата за командировни работници е, именно предвижда изпълнението на прилагане на този принцип, както и председателя е, Юнкер обяви в първото си слово пред парламента. Тази директива вече е факт, приета е, но не е влязла в сила все още. Разбира се, ролята на ЕЛА и трябва да видим и комисията каква роля като пазител на договорите ще е, играе, как ще влезе тя в тази си функция е, а именно как държавите членки транспонират и прилагат националното си право тази директива. Но една от задачите ни е да следим националните администрации да си взаимодействат и в случай на не спазване на националното законодателство и изпълнението, прилагането в националното законодателство на тези норми, е, като фиктивни фирми и така нататък, да има съдействие и сътрудничество между двете. Тук, ме навежда, тук е, това ме навежда на въпроса на господин Радке. Това, на което сме свидетели, вие го обяснихте по-добре от мен, е, че понякога правилата са е, така, усещаме, че са съвсем конкретни, предназначени за дадена цел, но на практика това не става. Всъщност, е, сътрудничество между националните администрации е решаващо в това отношение. Е, имаме примери на добро сътрудничество, но те не са достатъчно. Та трябва да градим доверие между националните администрации. Те са готови да си взаимодействат е, и това означава две неща. Това, което казахте за реалните правила. Трябва да направим така, защото правилата, които се отнасят до националните администрации, като обмен и така нататък, се е, адаптират. Е, е, и една от целите на сегашното предложение е това да се промени правната рамка. И след като се адаптира към новите условия правната рамка и се влезе в сила, ще се задейства и новото, новия тип сътрудничество. И там Ела има какво да прави. Е, освен съществуващите механизми за сътрудничество, е, дали е, системата ЕМИ или системата за национална сигурност, мисля, че е, това всичко ни дава ясни инструкции за съвместна работа. И сега въпросът на, за цифровизацията и информационните системи. Работим много сериозно с държавите членки за създаване и прилагане на европейска система за обмен на, система за обмен на информация между социалните системи. Това е тежък, труден проект. Трябва да е, да обединим 15 000 социални е, органа в Европа, много сложно. Но това не, няма да ни, не трябва да ни спира. Е, вече държави членки прилагат нашите правила и сме убедени, че вече сега на тази фаза ще осъществим този обмен нещо, което ще улесни в значителна степен живота на гражданите. Това ще зависи от новата комисия, разбира се, времен, аз съм все пак временно изпълняващ директор Нела, но има един проект, който бе споменат и преди за европейския номер на социално осигуровка това ще е една сериозна промяна, ще се отрази сериозно върху е, живота на гражданите. Не става дума от днес за утре, но е, в бъдеще, съответно една електронна карта, с която е, всеки ще, ще се идентифицира. Сега, как споменахте мигранти, работници мигранти и не командировани. Значи, е, граждани от една държава, които работят постоянно в друга. Затова имаме съответното законодателство, което обхваща всички аспекти на трудовия живот, където трябва да се постигне равнопоставеност между националните и чужди работници. Това е съответния договор е, и член 57, който се трябва да се транспонира и прилага в различни национални законодателства. Изискваме от държавите членки да е, създават съответни механизми, за да следят е, прилагането на е, тези основни принципи. Тази директива от 14-та година изисква от държавите членки да създадат съответни органи, които да помагат на тези хора е, там са разписани конкретни, е, е разписана конкретна роля за социалните партньори. И мисля, че с този орган ще могат отделните национални органи да бъдат е, включени в една мрежа, за да работят заедно и съм сигурен, че новият директор след някоя друга година ще може да докладва пред вашата комисия за реални резултати от това. И последния въпрос от за ролята на, на синдикатите. Разбира се, синдикатите и представителите на Европейския е, конфедерация на профсъюзите, те ще участват в е, е, управителния съвет. Регламента предвижда такава възможност. Ще работим с тях в тясно взаимодействие, за да сме сигурни, че групата на заинтересованите страни е въвлечена в максимална степен и да сме широко представителни. Знаете, е, не беше лесно да започнем е, преговори, е, плюс медиацията, която се оказа най-трудната страна. Нашия орган ще е готов да третира е, съобщения, мнения и жалби, включително социалните партньори. Те играят е, конкретна роля в някои държави членки. Знаете коя държава членка имам предвид. Когато става дума за трудови е, инспекции, социалните партньори го правят, в други държави не. Значи трябва да сме сигурни, че трябва не променяме националните правила, не това е целта на регламента, а просто да успеем да работим заедно, като спазваме и се съобразяваме с националните системи. Господин Зибел и след това господин Валдес. На въпроса на господин Радке, напълно съм съгласен с вас. Професионалното е, обучение и образование трябва да има да е равнопоставено а, е, с останалите. Колкото до формализиране на обучението и а, е, така хармонизацията му, е, съгласен съм, че трябва да работим в тази посока в СДФОП. Ние разменяме, сравняваме добри практики през граница. Имаме, например, един проект с Малта и с Словакия, чрез които им помагаме да така разработят по-добре своите политики но е, по-скоро е, помагаме, съдействаме, отколкото да е, инструктираме. Това е един вид партньорство между националните органи и нас. Имаме добри примери за добро сътрудничество в това отношение. Дали е, гледаме на професионалното образование е, като дали то е равнопоставено с другите. Аз от гледна точка на частния сектор трябва да ви кажа, че възможността за намиране на работа е отрешаваща т.е. условията, дали, на, на които отговаря едно лице за заетост, са решаващи за работодателите. Аз съм работил в дружество, в което от 8 е, в управителния съвет, трима са започнали като чираци. Е, междувременно те са се квалифицирали, защитили са докторски дисертации. Е, това управителния позиция не е тавана, тя е трамплин за нататък. И е, ето, виждате, че и е, нивото е, на черак на, на стъжант е, също дава възможности. Е, професионалното образование е, е модела, който съчетава теорията с приложния аспект независимо дали в лаборатории, дали е, обучение на място. Много възможности има и то много повече, отколкото в академичната е, система за придобиване на приложни знания. Е, затова и оттам и сценария, който споделих с вас преди, е, единия включва е, именно да се пренесе тази комбинация между е, практика и е, теория и на ниво висше образование въпроса за, към всички нас за наш, ефекта от нашата работа. Сега мога да цитирам опита си от частния сектор, където работих. Аз използвах резултатите от СДФОП в работата си там, защото е, те имаха е, различни е, сравнителни проучвания, документи, които ми помагаха в работата. Това не са научни факти, но е, много колеги ги използват. Видяхте е, един от диапозитивите, които кратко маркирах, е, там имаше няколко числа. 345 е, е, хиляди сваления посещение на, в портала, над 26 е, милиона е, посетители е, има Eurovizit публикации в над 100 международни организации. За една нова, така за начинаещ мисля, че това е доста сериозно постижение и аз имам похвални думи към колегите в Солон. Мисля, че така успяваме да свършим доста работа. Мисля, че това беше отговор на въпросите, които бяха ми поставени. Благодаря ви. Продължаваме с господин Валдес и госпожа Седлачек. Благодаря за въпросите и коментарите. Ще започна с депутатски въпроси, свързани с равенството на половете и равното заплащане. През годините работим по тази тема. До година ще направим едно проучване за условията на труд отново, ще имаме нови данни, свързани с работно време, качество, гъвкавост на работното място и връзката им с баланс, с постигането на равновесие между личния живот и професионалния живот. Искам да посоча, че питаме хората обикновено колко работят и колко бих искали да работят като продължителност на деня. Всичко зависи от това дали има лица, за които се грижат. Повечето имат желание да има по-малко часове на работното място. За до година ще се опитаме да съчетаем това а, с друго изследване. Искаме да се обърнем към отделните домакинства и да видим какво, как гледат на професионалния и личния живот. Няма равностойно а, да се получи равностойно положение, ако не се разбере, защото има жени, които са у дома си, не работят и затова трябва да се питат и домакинствата а, за това, за да се видят и работещите и не ходещите буквално на работа, а работещите у дома – за да се види ролята в семейството, платения труд, неплатения труд, за прозрачността при заплащането. Сега, това беше въпрос на госпожа Петер Хансен, излизаме с доклад за изпълнението на препоръките в различните държави членки. Има два модела, опитам се да упростя нещата, броят на държавите, които съответно имат по-големи изисквания, както и отчетността на дружествата при тези държави, където правителството е по-взискателно, има по-голяма информация, която се подава от дружеството. Ако държавата не изисква а, повече информация, а, има и по-малко такава предоставена от дружеството. А, ако една държава не изисква много, то тогава има по-голямо спазване, но пък информацията, която е подадена не е много и съответно не е ясно какво се случва. Искаме да работим по тази тема. Има държави, които изпълняват това от време и искаме да видим каква е тежестта върху тях. И се надяваме това да ни помогне в бъдеще. Що се отнася до общите приоритети, изпълнението на стълбовете. Много Е общ този въпрос, така че мога да говоря много дълго по него. Двата основни тематични подхода, които предлагаме сега за следващия многогодишен цикъл е от една страна социално сближаване. Имаме от една страна сближаване в Европейския съюз, съпъства всички процеси, свързани с Европейската комисия, Европейския семестър, и какво всъщност се случва, когато намаляват разстоянията между държавите членки като развитие и след това промяна и прехода към промяна. Става дума и за цифротиза... цифровизация, след това добавихме климатичните изменения, за които сега се говори повече. И както споменах по време на представенето си, говорим също и за проблеми свързани с е, реко... Е, промените. Економическият цикъл ще се промени, разбира се, но трябва и да се вглеждаме в тези развития. Току-що излезе една публикация за работата по платформи. Преди два дни бе публикувана, е, публикуван този документ. Ще продължим с тази работа, за да видим какви са плюсовете, интеграцията на пазара на труда и съответно минусите, защитата на пазара на труда и статута на работещите на платформи, както и други свързани въпроси. И накрая имаше въпрос за извършването на мониторинг. Имаме системи за наблюдение и оценка. Имаме и външна оценка. Миналата година Европейската комисия оцени всички агенции, но имаме и система с ключови а, показатели за изпълнение, колегата ги спомена, 273 европейски документа са използвани миналата година, 82 са ключови документи, свързани с политиката. Европейската комисия има право на инициатива, така че основният ползвател на нашите заключения е комисията. Част от вашите доклади също дават препоръки. Има доклади по собствена инициатива от Европейския парламент. 15 от тях са използвали наша информация. Международната организация по труда също използва наши документи. Имаме и съвместни проекти с тях. Същото се отнася и до ОИСР има и доста събития, където ни каните. Отново, пак казвам, Европейската комисия използва най-вече нашите проучвания, но и вие цитати в научни публикации. Това също е непряк показател за нас, защото не е пряко свързан с това колко се използва нашата работа, а с това дали е надежна. И имаме над 600 цитати в научни е, списания годишно, което също е убедителна цифра. Тя показва, че нашата информация е надежна и е, непредобедена. Благодаря. Thank you, madam. Аз ви благодаря. Госпожо Съдлачек, имате думата. Господин Анастини, да се готви. Okay, thank you very much. Thank you. Благодаря за въпросите. Започвам с общите въпроси, свързани с това как подкрепяме социалния стълб. Пила е, стълба на социалните права. Това е част от стратегическата ни програма. Всичко, което правим, почива върху търсенето, както и въпросите повдигнати е, в социалния стълб. Тоест, безопасните условия на труд са човешко право, според нас. Нека да спомена част от приоритетите. Повечето колеги ги споменаха. Става дума за цифровизация, например. Направихме а, няколко инициативи. Излязахме с четири сценария по едната такава, в които показахме какво би се случило, ако има конкретни обстоятелства, които се реализират. Например, спад в економиката, недостатъчни инвестиции за цифровизация, както и за ученето през целия живот и обучението. Това е една добра основа, за да подготвим общия преглед на безопасните условия на труд. Искаме да видим какви мерки са нужни, за да предотвратим, да речем, когато се работи с роботи, какво би означавало това за безопасността на труда, след това изкуствения интелект, кой взима решенията, кой ръководи процеса. Всичко това е пряко свързано. И след като приключим с това, ще започнем и една кампания за безопасни и здравословни условия на труд. Следващата ни кампания също е една от основните теми. Тя е свързана с мускулно-скелетните заболявания и я свързваме с психосоциалните рискове. Имаше е, един въпрос по тази тема. Все повече има заболявания от психичен характер и една част от тях са свързани с е, работните места. Мускулно-скелетните заболявания са важна тема. Те са също и причина за ранно пенсиониране, за отпуск по болест и то дълъг отпуск по болест. Подготвяме един проект по различни аспекти, свързани с тези заболявания, включително психосоциалните рискове. И до година ще започнем кампания за здравословното място на труд, отново свързано с тази тема. Още нещо, което е важно, което го спомена и госпожа Вандербеле – свързано с микропредприятията. Например, как да имаме достъп до тези предприятия и, разбира се, въпроса за равенството между половете. След това нещо, на което вече бе даден отговор, изпълнението на работната ни програма. Споменах го и по-рано. Ние сме мрежа, затова сме доста различни от другите. Ние сме в постоянен контакт с 28-те държави членки. Току-що се върнах от Словения, например. И получавам цялата информация от всички държави членки. Хуан го спомена. Имаме проучвания. Постоянно на заинтересованите страни. Над 90% от заинтересованите страни и партньорите ни по мрежата използват нашите материали, нашите резултати в ежедневието си. И още нещо, което вече споменах всъщност – психичните заболявания, свързани с работното място, се увеличават. Когато се занимаваме с цифровизация, гледаме напред по-дълновидно, искаме да видим какво ще е въздействието върху здравето. И един от тези аспекти са психосоциалните рискове. Работим с изкуствен интелект, както казах, работа онлайн или на платформи има различни фактори, които влияят върху психичното здраве. Този процес тече, е, ще видим какво означава това за здравето на хората. И накрая ще излезем с резултати на е, едно проучване за новите рискове. То се прави сред дружества. Обръщаме се към различни дружества и сред въпросите сме добавили също аспектите на цифровизацията. Тоест, ще получим информация за това, приемат ли ги хората, какви са резултатите и мисля, че в края на годината ще знаем малко повече. Thank you very much. And now... Благодаря, господин Ернестини. И с това приключваме е, отговорите на първия кръг въпроси. И така само два елемента ще засегна, които са свързани с Европейската фундация за обучение. Първо, по социалния стълб. Работим с трети страни, да, но първият стълб на социалния стълб, обучение, образование и учене през целия живот, ни дава силен мандат във връзките с тези страни. Виждаме, че така можем да наблюдаваме как се изпълнява всичко това. Може на интегриран подход към образованието, се каза, и това е голямото предизвикателство. От край време се говори за учене през цял живот като лозунг, но като политика, като изпълнение, нещата поизостават. В държавите партньорки, като особено съседните страни, Забелязваме, че има голям интерес към европейския подход ученето през цял живот и как разработваме различни модели, които могат да се използват в тези страни. така че там има доста примери. Работим по тях. И искам да коментирам дали сме удовлетворени от това дали след нашите съвети се следват. Не мисля, че трябва да сме удовлетворени. Винаги има възможност за повече. Ако заложим ясни измерители, ако подхода ни почива върху доказателства, ако е ясно как измерваме подходите си, то тогава се забелязва напредък. Европейските институции също трябва да използват е, всички елементи, до които стигаме, например в диалог е, с е, държавите и проектите с тези държави. Тъй като ние сме най-големия донор, даваме финансова помощ в тези страни. И Смятам, че отбелязваме голям напредък, особено диалога в сферата на политиката, заедно с Генерална дирекция заетост, която координира част от работата ни. Мисля, че разработихме по-добри интеграционни моменти на това, което предоставяме в страните, начина по който се води диалога между институциите и тези страни. Имаме добри примери за това как работата, която извършваме ние, се използва на ниво проекти и на ниво политики. Благодаря. Много от вас искат да се изкажат и да зададат въпроси към гостите. Ще ви помоля не повече от две минути на човек за въпрос. Набързо ще изчета имената. Сатър, мадам Спарентак, мадам Спарентак, мадам Залевска, мадам Жданока, мистер Патен, мистер Форлес, мистер Канев, мистер Ленарс, мадам Фернандис и мадам Langenzipen. So please we'll start. И така. А, да, и госпожа Брюнет, виждам. Okay, should be it. Uh, so we'll start with Madam... Госпожа Сутер. Госпожа так да се готви. Thank you, Mrs. Chair. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за интересните представения. Аз съм нов депутат и много научих. Имам обаче един конкретен въпрос е, към дамата за е, безопасните условия на труд. Европейската стратегия по тази тематика. Смятате ли, че тази стратегия може да доведе до повече дейности, действия, сътрудничество между държавите членки и как можем да се опитаме да постигнем повече в тази посока? След това за опасните е, вещества, химикали на работното място – Имаме регламента РИЧ за опасните вещества, който разглежда отделните вещества. Не трябва ли да погледнем и смесите, така както те излизат на пазара? Това е дебат, който тече сега. След това нямаме ли нужда за тези продукти от оценка, когато излязат вече на пазара, защото сега правим оценка преди да излязат, но подобно на лекарствата, и други а, продукти, не е ли нужно да се направи надзор и след като излязат на пазара? Благодаря. Благодаря, госпожа Шпарентак. Вашият въпрос, госпожа Залевска, да се готви. Благодаря ви. Имам три въпроса. Ще се опитам да бъда кратка. Първо към СДФОП. Зелената сделка е изключително важна в работата на комисията. Надяваме се тя да доведе до а, добруване на всички. Имате ли инструменти за зелен преход и умения, които ще са нужни в бъдеще? Радвам се, че публикувахте доклад за работата на платформите. Както споменахте по-рано, тук пише, че едно от основните заключения е, че може да се даде достъп до заетост и уязвимите групи могат да участват. Но другите ключови заключения, което е притеснително, е, че няма държава членка, която да, раз... да решава проблема с статута на работещите на платформи, което в крайна сметка заплашва трудовите им права. Така че ще продължите ли да работите по тази тема и евентуално ще правите ли проучвания, сравнителни проучвания за подобряване на всичко това, за да имат по-ясен статут работещите на платформи. И след това за безопасните условия на труд. Как ще направим така, че тези хора са защитени и също се радват на безопасни условия на труд? госпожа Залевска и госпожа Жданока да се готви. Благодаря. Госпожо председател, благодаря ви на първо място. Много се радвам, че се срещаме днес и говорим за бъдещето на тези агенции по заедостта и това се дължи на работата на нашата председателка. Имаме доста предизвикателства пред едните 5 години, но така или иначе трябва да работим активно. Няколко бележки ще направя само. Първо, когато вие, дами и господа, представяте своята работа, оставам с впечатление, че работите паралелно, т.е. не работите заедно. Не се възползвате от това, че работите в една сфера и не правите съвместни доклади. Не говорихте също за въздействие – е, резултатите от вашите доклади. Воденето или изготвянето на проучвания е добре, цитати в научни въздействия. Това не е въздействие. Законодателството, директивите са резултати от работата в нашите комисии. Това ще окаже своето въздействие също и върху законодателството в отделните държави членки. Когато говорим за професионално обучение и образование, обучение за възрастни, то тогава трябва да гледаме. Е на нещата такива каквито са. Има различни отправни точки, отделните държави подхождат по различен начин. Понякога резултатите са толкова лоши, че е трудно да се сравняват държави. Якощи. Аз познавам Полша много добре. В Полша курсовете са много кратки, с много лошо качество са. Посещаващите ги обикновено трябва да пътуват дълго, за да стигнат до мястото, където се провеждат често пъти говорим за възрастни хора, които искат да се върнат в системата, хора, които се срамуват от това, че нямат необходимите умения, които са им нужни. А, така че интересуваме как можем да си сътрудничим по-добре, така че да променим тази ситуация. След това, по отношение на персонализацията, би било добре да знаем кои са учените провели този а, анализ. Ще запазя другите си коментари за по-късно госпожа Жданока, след това господин Патен да се готви. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички направили представяне на своите агенции по-рано. Имам въпрос и коментар към господин Менендес Валдес. Първо, благодаря за направените констатации. Използвахме вашия доклад във връзка с равновесието между професионалния и личния доклад. Използвахме разработеното от вас. Аз бях докладчик и а, материала беше много полезен. Имам два въпроса по две теми. А, минималното възнаграждение, споменато в предложението на Урсула фон ден Лайнен. Другият ми въпрос е свързан след, с следното. На база на последното, последните проучвания, които сте А, извършили. Какво ще кажете за минималната заплата и минималния доход? Какво мислите по тази тема? А, имате ли също така модел по отношение на жилищното настаняване? Проучвали ли сте тази тема наскоро? Благодаря. Следва господин Патерн, после господин Фулас. Благодаря, госпожо председател. Моите въпроси са три и половина. Първият е свързан с професионалното обучение. Съгласен съм напълно с голяма част от коментарите, че чиракуването и професионалното образование са много ценни и недооценявани в държавите, а също и в гражданското общество, но също и в малки организации в обществеността. Това е изключително важна тема и е много важно точно там да се провежда това образование, защото така ще може по-лесно да се достигне до целевата аудитория. Вторият ми въпрос е съвсем пряк към представителя на Европейската фундация за обучение. Няма ли просто да е по-удачно, ако вашата работа се, се върши на ниво държави членки? Не разбирам защо такава наднационална организация се заема с тези задачи. Третият ми въпрос въпрос е много личен. Извинявам се, но наистина ми дойде до гуша а, от това да седим пред групи пред презентиращи, а, които а, подхождат по този начин. А, да, аплодирам горещо всичко, което се върши по отношение на равенството на половете, но а, какво правите по отношение на а, расовите младсинства, етническите младсинства, защото почти изключително всички участващи в такива панели са бели хора. Да интересуваме какви са вашите планове в тази посока и ще работите ли достатъчно бързо в тази посока, защото Европейският съюз а, като цяло страни от този въпрос. Последният ми въпрос а, е свързан с някои от документите. Вие общо разходвате повече от 120 милиарда евро годишно. Та интересуваме какво е вашето реално въздействие. Да, дадохте добри отговори по отношение на изследователската си дейност, позоваванията на вашата работа и така нататък. Но аз, а и част от колегите ми считат, че няма достатъчно добра отчетност по отношение на поставените пред вас цели. Та смятате ли, че тези 125 милиона евро, които харчим за вас, са добре разходвани средства? Благодаря. Благодаря, господин Форлас. След това да се готви господин Кънев. Ще се изкажа на гръцки. Е, Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на всички представени тук новите евродепутати научиха много важни неща. Споменахте обаче една много важна цифра. Бих искам да се обърна към Европейската агенция за безопасност и здраве при работа. 150 хиляди души загиват ежегодно в Европа в резултат на заболявания, свързани с тяхната работа. Споменахте, че ракът е един от големите убийци. Ще си сътрудничалите с новите пред, с новия председател на Европейската комисия, която иска да се създаде програма за борба с рака за период от 5 години. Чух също така и нещо друго, което ми се стори важно, че разполагате с инструмент, възоснова на който вие оценявате рисковете и опасностите. Това е инструмент, който е безплатен. Използва ли се обаче този инструмент? Имат ли хората достъп до него? Използват ли го редовно? Стелиус Кимборополс има въпрос, който искам да спомена. Терминът бърнаут или прекомерно натоварване в резултат на работа. Има ли нарушения? Може ли да има санкции по тази тема? Това е от мен. Благодаря. Благодаря. Господин Кънев, да се готви господин Ленарс. Благодаря, госпожо председател. Въпросът ми най-вече е свързан с представянето на СДФОП. Първо искам да ви поздравя за положените усилия за професионалното обучение и усилията ви да се а, така гарантира допълнително финансиране. В държави като България обаче ситуацията се влушава. В момента пазара на труда има сериозни затруднения с намирането на квалифицирана работна, група, работна ръка. времено в някои етнически групи, особено ромската етническа група, има множество хора, които са дългосрочно безработни или пък работят в сивия сектор, независимо дали то е в България или в западноевропейски държави. Същевременно обаче цели региони, а дори и държави са економически конкурентоспособни само единствено възоснова на ниските си разходи за труд. Та, въпросите са ми следните. Първо, не считате ли, че заради административните и финансови усилия би следвало да се а, така, оптимизира и оптимизират и усилията в законодателната сфера по отношение на а, професионалното образование и обучение във връзка с потребностите на пазара. Вторият ми въпрос е свързан с а, минималния доход а, и а, минималните вноски, които се плащат и недостига на работна ръка на пазара на труда. Благодаря, господин Ленард. Заповядайте. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Преди година и половина Комисарът представи предложението за Европейския орган по труда. Чудесно е, че само година и половина по-късно вече пред нас е изпълняващия длъжността изпълнителен директор, който представя бъдещата дейност на този орган по труда. Това е чудесно постижение и а, наистина трябва да отдадем дължимото на както на комисария, така и на председателствата, румънското председателство, а и колегите тук от парламента, които работиха усърдно за да осъществят този проект. Ние сега обаче имаме отговорност ние тук в парламента да излъчим кандидатура за експерт, който да е представител на парламента в правителния съвет на ЕЛА. Сега, по отношение на първите 6 обявени свободни места, повече 2400 кандидати имаше за тези работни места, така че очевидно агенцията се очертава доста популярна, като доста популярна. Надяваме се, че и дейностите, които ще предприемат, също ще се радват на такава популярност. Сега, един въпрос да, в уникална ситуация сме. Тук са събрани представители на всички агенции. Тук. Интересуваме сътрудничеството между Европейския орган по труда и останалите агенции, така че да се гарантира ам, допълняемост в техните действия, а също и да се гарантира, че всяка една от тях ще изпълни своите задължения. Какво ще направите също така, за да гарантирате, че работата на новия орган ще допринесе а, към вече свършената от останалите агенции работа в бъдеще? А, благодаря. Да се готви госпожа Манензипен. Госпожа Фернандис, Благодаря. Искам за начало да благодаря на ораторите тук днес. Мисля, че обърнахме внимание на някои въпроси от ключова важност за нашата комисия. Искам да се върна към нещо, което вече беше споменато, но искам още веднъж да подчертая, че условията на труд са неразривно свързани с здравословните и безопасни изисквания. Нашата комисия работи по, а, в рамките на няколко различни а, портфела, но а, заетостта, например, е портфел, който не влиза непременно в съприкосновение с а, социалната закрила. Част и от нашите задачи обаче е да гарантираме, че правата на работещите са защитени, като Европейската комисия и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа играят ключова роля в тази посока. Ще се обърнем към бъдещият комисар и ще го приканим да вземе предвид това, че в писмото на госпожа Фонден Лайн ставаше въпрос само за условия на труд, без да се упоменава здравословни и безопасни условия на труд, и то само във връзка с работниците на платформи. Искам да ви приканя да работите в тясно сътрудничество помежду си, по-конкретно Eurofound и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, при работата си с комисията. Така че наистина да се обърне внимание на този въпрос. Комисията трябва да постави ударение именно върху здравословните безопасни условия на труд. А към Eurofound смятам, че имате иновативна цел, когато говорите за устойчивата развит, устойчивата заетост. Това е изключително важна тема, свързана с целите за устойчиво развитие. Още веднъж ще ви приканя да работите в трясно сътрудничество помежду си. Сега госпожа Ланген Зипен да се готви госпожа Брюнет. Я Frau Vorsitzende, sehr geehrte Госпожо председател, уважаеми колеги е, и гости, благодаря ви за представенето на вашите агенции. Много въпроси бяха зададени, много отговори е, Моят въпрос се отнася до е, заболявания на опорно-двигателния апарат, е, е, болки в гърба, оплаквания и така нататък. Можете ли да кажете нещо по този въпрос? Превенция, фактора, разходи и споменахте също така, че има проучвания и съответно е, резултати, статистика и проекти, които бихте искали да задействат това отношение. Може би не съм ви разбрала правилно, коригирайте ме ако греша, но бихте ли казали нещо по-конкретно? Какви са плановете ви за е, по-активна подкрепа на хората, тъй като това се явява един все по- тежък и сериозен проблем, когато става дума за дългосрочна трута, именно оплаквания и страдания на опорно-двигателния апарат. Благодаря. Последния въпрос, госпожа Брюне. Е, Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви на всички за интересните презентации. Имам въпрос. Първият въпрос, всъщност, е най-общ към е, гореспомратите трим е, господа, достъпа до информация, по-конкретно на жените, за образ... всички форми на образование. Например, в Франция е, жените имат по-малък достъп, по-слаб достъп до информация за професионално обучение. Оттам вече това се отразява и на заплащането, и на целия професионален живот. Вторият ми въпрос е бе поста... засегнат от Гоза Селечек. За проучването, което сте провели за рисковете, за условните рискове на работещи в платформи. Thank you. Now I will go... Uh, Благодаря. Сега ще дам думата на нашите гости, като ще започнем с uh, госпожа Седлачек, тъй като по-голямата част от въпросите бяха свързани с Европейския съюз и Европейската агенция за безопасност и здраве при труда ОША. След това ще дам думата на господин Менандес Валдес. Благодаря. Благодаря за въпросите. Бяха наистина интересни. Искам да започна с отговор на въпроса за стратегията на Европейския съюз. Според мен, а също и възоснова на нашият опит в ИОШа и в комисията, мога да кажа, че ако няма европейска стратегия за безопасни и здравословни условия на труд, то тогава и на национално равнище няма да има такава стратегия, защото на национално равнище се изчаква стратегия от страна на ИО Едва тогава се започват преговорите с всички партньори и експерти в тази посока. Това се случва едва на етап, когато вече има окончателен вариант на стратегия на Европейския съюз. Настоящата стратегия изтича през 2020 година. Мисля, че комисията вече е дала началото на обсъждането на новата стратегия. На този етап мога да ви кажа, че на национално равнище е необходимо да се дадат насоки по отношение на основните приоритети за здравословни и безусловни здравословни и безопасни условия на труд. По тези насоки трябва да има съгласие между комисията и основните партньори в момента се разглеждат националните стратегии. И трябва да ви кажа, че по-голямата част от тях отразяват вече стратег... приоритетите, разписани в стратегията на ниво Европейски съюз. Така че това е положителна стъпка и ще проследим бъдещото и действие. Сега на следващия въпрос. Вие споменахте регламента, свързан с РИЧ. Тоест последващата оценка, свързана с тези правила. По-голямата част от правилата всъщност са свързани с конкретни вещества, а не с техни смеси. Разбира се, не това е в а, нашите правомощия. Ние не работим по това законодателство, но ви а, уверявам, че работим в тясно сътрудничество с Европейската агенция по химикалите. Тук мога да споделя само личното си становище по въпроса това становище е свързано с работното място. И при законодателство, свързано с работното място, ситуацията е сходна. А именно, производителят на даден продукт би следвало да уведоми работодателя за всички съставки в съответните вещества и употребата им. За да работодателят е задължен да предостави обратна информация на производителя във връзка с други употреби и други обстоятелства в случай на възникване на проблем. Считам обаче, че тази система не работи на практика. В тази връзка мисля, че е важно за нас а, да разгледаме от гледна точка на работното място една система за докладване. Система, която на теория съществува. Това е система за въздействието върху хората от съответните употреби. Знаете, че има системи като Sentinel, въобще системи за докладване и на национално равнище, те продължават да си съществуват. Но има и някои големи предизвикателства. Ако трябва да дам пример, мога да дам следния в дадено дружество се използва определен продукт и възниква проблем с алергии. Първото лице за контакт най-често в такива ситуации е личния лекар или лекар в близост. В повече държави обаче, повечето държави, лекарите не преминават задължително обучение във връзка с трудовата медицина и проблемите свързани с нея. Така че много често засегнатите лица се оказват в ръцете на необучени допълнително лекари. съответно не получаваме обратна информация за алергиите, които са свързани с използването на даден продукт. Последващата информация от пазара всъщност е последваща информация в резултат на употребата и точно от такъв тип информация се нуждаем ние, но това е процес, който все още подлежи на обсъждане. Многократно се споменаха работниците на платформи. За почти всички нас това е въпрос от приоритетно значение. Предвидили сме дейности в бъдеще и във връзка с цифровизацията. Тези дейности ще обхващат частично и работещите на платформи. На нашия вебсайт можете да видите резултатите от нашата работа, но според мен най-важното, което трябва да посочим тук е следното. Първо, всички работници над платформи в по-голяма или по-малка степен са изложени на сходни рискове. Например, колкото, а, да кажем, даден а, хигиенист в дадено дружество или работник на строеж. Достъпът обаче до тези работнищи е изключително труден, т.е. ние пропускаме да осъществим контрол пропускаме да им осигурим услуги свързани с безопасните и здравословни условия на труд и въобще мерки свързани с достъпа са много необходими. Миналата година в Брюксел се организира семинар, в който бяха поканени експерти от държавите членки. Целта беше те да представят своят подход по отношение на достъпа или а, да се регулира работата на платформите. Това, което мога да препоръчам е да прочетете резултатите от този семинар. Оказва се, че различните държави имат различен подход. Във Франция колегите доста са напреднали, според мен. Обединеното кралство също. Само, че там подходът е адаптиран към техните собствени потребности и системи, т.е. няма как да има универсално решение в тази посока. Изключително интересно е да се види какви са различните подходи, предприяти от различните държави, но също важно е да проследим и обсъждането с всички държави членки. Особено обсъждането с социалните партньори, защото те си имат свои собствени стратегии. Трябва накрая да се разработят решения и да се постигне съгласие по мерки, които да се изпълняват на ниво Европейски съюз за а, работа с и защита на работещите на платформи. Моля, обърнете се към нашата електронна страница. Там можете да видите както нашите проучвания, така и последващите действия след тях. Колегите в последствие вероятно ще ме допълнят, но аз искам да подчертая, че ние не работим заедно Това, което правим обаче е ежегодно да съгласуваме своята работа. Тоест, подписваме меморандум, в който е ясно кой за коя сфера отговаря, в кои сфери ще работим съвместно, за да избегнем при покриване на дейността си. Да, разбира се, ние работим по тази изключително сложна тема цифровизацията. това е тема, която касае цялата социална политика. Не само, например, здравословните безопасни условия на труд. Но в, в своята работа използваме проучванията не само, които ние сме извършили, а и проучванията на колегите, например от Еврофаунд. Можете допълнително да се запознаете с начинът по който ние а, работим, но и в последствие сме на разположение, за да отговорим на допълнителни въпроси от ваша страна, в случай, че възникват такива. Сега, по въпроса за рака. Да, безспорно цифрите предават една наистина трагична картина. Наша морална задача е профилактиката, превенцията. Не трябва да забравяме и всички разходи, свързани с подобни заболявания и смъртните случаи, свързани с тях. Когато говорим за работата по посока борба с рака, ние работим съвместно с комисията, с социалните партньори. Има и конкретни държави членки, като Финландия, които се присъединиха към нашата работа. Ние работим по важна инициатива на Нидерландското председателство, което даде началото на борбата срещу рака под формата на голяма инициатива. Сега всички председателства, например финландското, после и немското председателство, ще поемат водеща роля в тази инициатива, именно борбата с рака. Има множество дейности, тече сътрудничество, извършва се научно-изследователска и развойна дейност в тази посока, така че е ясно вече има а, така ясен сигнал за това, че ние препознаваме важността на борбата с рака. Има онлайн инструмент за интегрирана оценка на риска. Да, този инструмент се намира онлайн, лесно може да имате достъп до него. Без, никаква, без да заплащате никаква цена, можете да извършите множество а, дейности. Този инструмент предлага много а, така лесен за употреба инструмент под формата на списъци. Може би ще трябва да ви дам по-подробна информация за това как да получите достъп, защото има точки а, за контакт. Но отново ще кажа, малките и микропредприятията никакви разходи не трябва да а, заплащат. Сега, по отношение на а, бърнаута или прекомерното натоварване на работното място, и в нашите проучвания, и в а, други проучвания можете да видите, че има психосоциален риск, който се повишава. Този въпрос е ясно отразен в проучванията след 2008 година и в последващите проучвания. Какво друго? МСД, мисис От социалисти и демократи госпожа Франдес. Е, всъщност всичко това, което е, това, което казахте, всъщност е отговор на въпроса. Ние трябва да се погрижим. Какво точно казахте всъщност? Е, стана дума за необходимостта да се работи в по-тясно взаимодействие в тази област Въпросът беше за страданията в опорно-двигателния апарат, болки в гърба. Това проучване започва преди две години и така, за да проследим какви са факторите, които влияят и предизвикват болки в гърба. Това в почти всеки втори човек в Европа страда от. има това страдание В този проект е, ние е, отделяме специално внимание на е, това страдание и особено внимание обръщаме на връщането, възстановяване и връщане на работа как да помогнем на е, тези хора, как да им помогнем е, превентивно, но и как след това да им помогнем да се върнат на работните места пълноценно. Е, знаем, че хора, които работят в стрес, е, е, са склонни да развият е, такива страдания мускулно-скелетни и по-конкретно болки в гърба. Така че изработваме препоръки, насочени към фирми, към работниците, към вземащите политически решения, за да работят за подобряване на това положение. Просто да насочим вниманието към е, цялата тема и след това да работим вече национално равнище с социалните партньори, за да се е, разпространява тази е, информация и полезни съвети. Благодаря ви. Пресрочихме времето за разговор. Просто не мога да ви задам да ви дам думата. Не, не искам да задам допълнителен въпрос. Е, аз е, е изслушах всички внимателно. Е, темата е важна, така че не бих искал да се лиша от възможността да го кажа. Да, съжалявам, че трябва да ви ограничавам, но просто има регламент за отговорите. Несправедливо е, защото за втория тур въпроси не, не поставих ограничения а, ограничението е, е максимално кратко, всъщност. Е, това е. И който а, е, зададе въпроса си в най-кратко време, ще е победител в а, нашето състезание. Господин Валдес и госпожа Арнестин. Благодаря. Започвам с въпроса за синергията и отчетността пред парламента. Да, съвсем законен, резонен въпрос. Ние сме отговорна агенция. Про, про, е, обикновено обсъждаме проектотекстове преди да ги одобрим. Имаме общи доклади по психосоциалните рискове, е, както е, госпожа Фернандес спомена е, за безопасност за труда и други елементи. Е, въздействие върху законодателство, но не пряко, тъй като ние не, не правим политика, ние предоставяме информацията, която помага на политиците да вземат решения. Но ние е, ко, е, имаме съответни констатации, е, семестра, глобализацията, фонда за глобализация, колко пари е разумно да се е, изразходват за едно или друго сега, може да поставите този въпрос. Сега, последните години 10% бе съкретен персонала. Правителствата искат обаче все повече от нас, защото те искат сравнителна информация, която им липсва на национално равнище. И това вече е, е, е трудоемко. Жалко е, че е, някои не е, виждат е, ефекта от работата. Ние има страни като Норвегия, които плащат за тази, е, този вид услуга. Отчитаме се пред Европейската комисия, която е участва в управителния съвет. Обект сме на различни одити и наистина се, този парламент всъщност ни освобождава от отговорност за изпълнение на бюджета. И горе-долу отчетността ни е подобна на е, общините или е, подобно е, ниво в Европа. Имаме положителни и отрицателни елементи, свързани с работата в платформи. Някои някои, е, има и различни мнения за това каква е, каква е точно тяхната е, длъжностна характеристика. Е, но е, можете да намерите е, информация на вебсайта ни. Имаме е, много решения, е, се предлагат е, гру, колективни е, споразумения, доброволни мерки от страна на други. По въпроса за минималното заплащане и препоръките добра е, така основа имаме с е, информация, е, участието на социалните партньори. Е, това имат е, думата при определене на надеците. Имаме страни, в които е, се е, възприемат подобни схеми в други, които е, не, защото те действат чрез е, групови договори, както в скандинавските страни и Австрия, например. баланс между трудов и личен и семейен живот. Това е нещо, за което говорих преди, така че ще спра до тук. Благодаря наистина. Аз съм ви благодарна. Сега господин Несили има думата и след това господин Зипел. Um, Съвсем накратко по три въпроса. Един е сътрудничеството. С СДФОП работи много е, тясно взаимодействие имаме обща методология по общи теми, но разбира се, е, различават се методите ни на изпълнение, така на практика. Нашите мандати са различни и това обяснява е, различната практика. Сега е, обучението и въпросите свързани с различията между мъже и жени – сравнителният е, гледна точка е интересна, тъй като въпреки, че някои страни е, вършат повече в това отношение, проблема си стои. Е, някои отиват така по-надълбоко в областта на обучение и образование, но измерението е избор на съответните полове, защото става въпрос на избор, е за някои е по-важен, отколкото за други. И накрая, действията на европейско равнище. Е, тази фундация е създадена като е, агенция, която под помага външните е, действия на Европейския съюз от гледна точка връзките на Европейския съюз с трети страни в в, е, с някои страни, с които работим, държавите членки са много активни, имаме тясно взаимодействие между управителни свет и тези страни и се стремим да има синергия. Но вярно е, че държавите членки не са активни във всички страни и тук вече има, е, се намества системния подход крайната ни цел е да, е, да работим за едно, едни добросъседски отношения, мирни добросъседни отношения с съседите, е, което води до създаване на по... разширява е, хоризонта е, за, и пазара на работни места и е, тук е именно нашия принос. Сега господин Зибел и след това господин Корел. Гответе се. Благодаря. Ще се опитам да бъда кратък и да не повтарям казаното. Ще се спра върху е, зеления подход е, и прогнозите. Не мога да ви отговоря, да ви дам е, пълен отговор, но това е така една добро нарушаване на ритъма, като цифровизацията и други, и имаме възможност да е, направим е, необходимия анализ е, и да се стигнем до данните, които са ни нужни. Стана дума тук за въздействието на изменението в климата и как да се борим с него. По различните препратки, които не сочат и не показват какво е въздействието на една или друга мярка. Съгласен съм с вас, че политическите документи са по-важни, но статистиката, която имаме, се вижда, че има ефект нашата работа трябва да кажа, вече споменах, че на практика е, много практикуващите използват е, за чисто практически цели документи, които ние изработваме. В СДФОП е, всичко, което правим е е, се е, излиза под името на СДФОП, но е, сега работим и за публикации, които излизат от името на отделни представители на, на отделни наши служители. СДФОП работи по въпроса за професионално обучение и образование. Цялата общност, свързана с това, участва, обсъждат се съвместни проекти и работим заедно с гражданското общество в това отношение. Колкото до разнообразието от много агенции, така, ако погледнете моята биография, аз не съм. Не, не смятам, че разнообразието е, е, е, така може да се припише само на тези агенции. В частния сектор е, то е още по-подчертано. Е, За въпроса от България. Преди всичко, е, не може, няма стандартни е, конфекционни решения. Трябва наистина да се съобрази човек с местните обстоятелства, за да види каква система да създаде. Е, и СДФОП се опита именно да има такъв индивидуален подход към всяка страна. Дали трябва повече законодателни усилия? Да, трябва, например, нещо, което ми хрумва сега, е британския модел с е, че ръкуването и облагането е нещо, което се практикува и във Франция. Колкото до минималните е, то заплащане и най уязвимията е, прослойка, тук е, трябва да, да е, се боя да не навлеза в е, територията на социалните партньори. Трябва много добре да помислим за да не се стигне до следното. Например, надниците за е, чирекуване да бъдат прекалено високи, та никой е, е, работодател да не може да си го позволи, да не иска да наеме чираци. Какъв е смисъла на ЕЛА за другите агенции? Рано е да се каже. В областта на професионалното обучение и образование се говори много за мобилност на, в, на, при чиракуване, т.е. в рамките на Еразъм или е, тук, е, разбира се, много стриктни национални е, разпоредби затрудняват такава мобилност и тази тема заслужава допълнително да я обсъдим. И господин Корел, последно. Благодаря много. Смятам да спечеля приза за най-кратък отговор. Вече за сътрудничеството говорихме вече. Всъщност, директорите на агенциите се канят като наблюдатели на работата, в работата ви, така че е лесно е да продължим този разговор там. Да, председателката наистина ни улеснявате работата. Благодаря е, на всички е, гости за това, че бяха тук и е, такива задълбочени презентации направиха, отговориха на много въпроси. Разбира се, има какво да се говори по тези теми, а сега довиждане, е, всичко хубаво и е, очакваме по-нататъчното ни сътрудничество. Thank you. This one was for me, not for you. Um, okay, so we'll get to the proposal for a regulation of the Предложение за регламент на Европейския парламент и съвета, който коригира регламент с 1309. Ще дам думата първо на комисията, генерална дирекция ЕМПЛ. А, го, госпожа Адриана Шопова. Welcome. Perfect. I have a presentation, but it doesn't seem to be on. Да, имам презентация, но май не, не виждам аудиовизуалната система. Благодаря ви е, за това, че ми давате възможност да представя предложението на комисията, с която се допълва регламента за е, е, е приспособяване към глобализацията за сегашния текущия период е, с е, възможност при сценария оттегляне на Европейския съюз без договор. Това предложение е част от плана за извънредни ситуации, в случая Брексит и е, прави няколко малки изменения към регламента. Първо да припомня, че фонда за е, борба с глобализацията беше създаден 2007 и той е израз на европейската е, така солидарност. Е, целта е да се помага на работници и самонаети, които са загубили работни си места поради глобализацията, економическата и финансова криза. С това предложение комисията иска да каже, че в същия дух на солидарност европейската подкрепа ще е на разположение за смягчаване на някои отрицателни ефект, ефекти в е, случай на е, Брексит без сделка върху работещи и вълнонаемни, и, е, които са засегнати това решение. Целта на фонда за глобализация е да подпомага на тези работници и той ще продължи да, да предоставя тази подкрепа за преквалификация, повишаване на квалификацията, намиране на работни места, нови работни места или основаване на фирми. Е, допълненията в регламента е, се отнасят до промяна в приложното е, поле 2.1а, където приложното поле се дефинира и сега се разширява в този смисъл. Намесата на този фонд ще може да, се, да, да бъде на основание е, е, изтегляне на е, Обединеното кралство без договор. като всички други правила на фонда остават същите, няма да се промени броя на съкрещенията, уволненията или никакви други разпоредби от регламента. Просто предвиждаме е, текст, е, е, свързан с въздействието върху хора, които губят работни си места. И трябва да се възползват от този израз на солидарност. Годишният таван на Европейския глобализационен фонд сега е 75 милиона евро годишно Комисията ви знае много добре е, и участва в решенията по всеки случай, е, е, в който, в който Глобализационния фонд се е намесвал, когато е имало масови съкрещения в някоя държава членка. Сега ще дам възможност за въпроси и коментари. Благодаря. Давам думата на госпожа Блинкевичуте, която е докладчик. Блинка. Ир... Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа Сукова, представител на комисията, за поясненията около предложението на комисията. Фонда за приспособяване към глобализацията работи от 2007 година. Той помогна на много трудощите си, които бяха освободени. Фондът работи отлично. Положението се променя и ние трябва да приспособим и самия регламент. Надявам се новият регламент да е готов до края на 2020 година. Трябва да направим всичко възможно, за да се подготвим за евентуално отрицателно въздействие върху нашите трудещи се, върху дружествата при оттегляне в Великобритания без споразумение. Тази опасност е съвсем реална. Така че без изменения подхождам към предложението на Европейската комисия. Обсъдил съм темата с всички докладчици в сянка. Те са съгласни с мен и с това предложение наистина трябва да побързаме, тъй като време няма. Доклада трябва да бъде прият по време на пленарната ни сесия през октомври. Комисията Емпъл, е нашата комисия, трябва да го приеме идната седмица. Това е съвместна законодателна процедура. Съветът, доколкото знае, няма да излезе с предложения за изменения, така че е изключително важно това да се отбележи. Съветът ясно разбира, че трябва да бъде видоизменен регламента до края на октомври. Това означава, че и парламента и, и съвета трябва максимално бързо да стигнат до споразумение. Докладчикът сянка на НП госпожа Франси, има някои предложения за изменения по документа. Тя ще ги представи сама. Но аз ви моля, призовавам ви, нека направим всичко възможно, за да се споразумеем и да можем да гласуваме едната седмица по този текст. Време няма. Крайният срок за предложение за изменения е утре. Ще гласуваме в комисията на 2 октомври. И като докладчик подкрепям предложението на Европейската комисия и призовавам всички ви да го подкрепите. Благодаря. Thank you very much. И аз ви благодаря за това, че представихте накратко позицията си. Сега, докладчиците в сянка имат думата. Първа е госпожа Франсен. Много ви моля да бъдете кратки. u wel, mevrouw de voorzitter. En we weten dat u graag op, eh, op... Благодаря, госпожо председател. Искате да сме точни, което е чудесно. Съгласна съм с думите, които отправи нашата докладчица. Е, много е добър текста. Много е важно изпълнението също на този текст. Няма да има, според мен, Брексит без споразумение, но ако има, ние трябва да сме готови на 31 октомври за тези милиони хиляди, чието работни места ще бъдат поставени под въпрос. Имайки предвид колко е голям проблема, нужно е решение, тъй като е, те не са избрали Брексит. Съгласна съм с докладчицата. Групата на НП моли да се действа бързо. Този фонд трябва да е готов на 1 ноември. И следователно няма да излезем с изменения по текста и е най-добре да работим заедно. Така ще се справим с предизвикателствата на бъдещето. Добре е да се подчертае значимостта на този документ пред комисията, пред държавите членки. Нужна е гъвкавост за служителите, особено за малките и средни предприятия, тъй като те са гръбнакът на Европейската комисия. А, извинете на европейската економика, особено в районите, които ще бъдат най-засегнати. Обръщам се към всички, госпожо председател, госпожо докладчик, благодаря ви, благодаря за работата и с удоволствие ще продължа да работя с вас, с докладчиците в сянка, за да имаме бързо решаване на този проблем и бързо да се приеме документа. Благодаря. Now, Madame Brophy from uh, Renew and... От обнови госпожа Брофи. Мадам Филипс. Госпожа Филипс да се готви. You, our... Благодаря, благодаря на колегите от комисията за предложението. Съм за... Не бих искала да излезем от Европейския съюз. Ще продължа да се боря това да не се случи, но напълно разбирам, че Европейската комисия трябва да е готова за всички варианти около тази пълна бъркотия особено нарушаването правата на европейски работници, ако Великобритания излезе без споразумение. По-настоящем Фонда за приспособяване към глобализацията е отличен инструмент за солидарност, подкрепят се работници, които са загубили работата си поради е, економически загуби или глобализацията. Така допълнително ще се, попълнят, ще се помогне работници, които са били освободени поради сериозните последствия от Брексит без сделка. Подкрепям комисията, подкрепям решението на докладчицата Сянка да не се правят допълнителни изменения, за да мине процедурата бързо. Също подкрепям и докладчика в сянка на НП за дерогацията по четвърти член в контекста на такива заявления. Като фокусът е върху малки и средни предприятия, които ще бъдат засегнати най-сериозно. Като депутат от Обединеното кралство, е, знам, че тези средства не са за работници в Обединеното кралство след излизане на страната, но всеки един европе... всеки един британски гражданин, който пък работи в друга държава членка и загуби работата си поради Брексит, без сделка, се надявам да извлече полза. Благодаря. Госпожа Филипс от Зелените и госпожа Лизи да се готви. Благодаря за предложението. Нашата група подкрепя бързата процедура, за да бъде до края на октомври одобрен текста. Няма да има поради тази причина изменения от наша страна. Смятаме, че този фонд е точния инструмент за такъв случай. Както казаха колегите, силно се надявам да няма излизане, нито пък или най-малко Брексит без делка. Върховният съд излезе с определение днес, в което се казва, че нашият премьер Борис Джонсън а, незаконно е разпуснал парламента в почивка и за това мисля, че Брексит без делка не е много вероятен. Така или че трябва да сме готови за всичко. Така че се радвам, че нещата се движат така. Добавянето към регламента на Брексит без делка показва, че не само глобализацията може да доведе до сериозно преструктуриране в дружествата. Другите фактори, например, са прехода към нисковъглеродна економика, цифровизация. Европа има нужда от справедлив план за преход, една зелена сделка, която да подкрепи засегнатите работници. Фондът сега носи едно име, което е подвеждащо, тъй като глобализацията всъщност не отразява всички предизвикателства, пред които са изправени европейските работници днес. Благодаря. Благодаря, госпожа Лизи от Идентичност и демокрация ИДЕ. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, уважаеми колеги. Европейския фонд за приспособяване към глобализацията си остава един идеологически спорен инструмент. Европейския съюз с него се опитва да си измие ръцете, имайки предвид бедствията, които организира и за чиято е, вина носи. Отговорността на европейските институции тук не е малка, тъй като е плод на неспособността на Европейския съюз да управлява сложното положение е, при излизане на Великобритания. Сценарият, когато няма сделка или споразумение, е доста тревожно. Но това, което е сигурно е, че Брексит ще окаже огромно въздействие върху труда и социалните въпроси. Нашата задача е да направим така, че е, кариерите на трудещите си да не бъдат силно засегнати, а те със силно ще бъдат засегнати, ако има такъв Брексит. Това е трудова кариера, която е заплашена от цифровизацията вече, от автоматизацията, от роботизацията и по-специално от технологията като сила, като мощ. Става дума да обърнем внимание към новите технологии, също така, защото роботизацията да не доведе а, до проблеми, а да създаде нови работни места. Резултатите на фонда наскоро бяха публикувани и не мисля, че те са удовлетворяващи. Трябва обаче да кажа нещо положително. Той, е, че Европейската комисия излезе с предложение за преразглеждане на текста за фонда, сред които има увеличаване на бюджета и намаляване на прага на допустимост. Така се дава възможност много по-широко негативното въздействие да бъде поето, когато говорим за технологичния преход. Що се отнася до темата на същото заседание? Клауза, която посочва, че този фонд за приспособяване към глобализацията може да бъде мобилизиран в случай на Брексит без сделка. Трябва да се спазват обаче критериите, които са изброени в неговите членове. При излизането на Великобритания ще има голяма промяна. Вътрешния пазар на трудовия пазар ще окаже пряко въздействие върху някои региони и някои економически сектори делегацията на етичност и демокрация и на легата от Италия смятат, че не трябва да бъде загубено нито едно работно място след излизането на Великобритания. Ние ще контролираме постоянно какво се случва в Италия, за да гарантираме така, щото пазара на труда да не бъде сериозно засегнат, за да има достойна работа в региона, регионите на Италия, които ще бъдат най-засегнати. И накрая нашата делегация от Лега подкрепа този инструмент, тъй като смятаме, че това е една компенсация за нашите работници, за нашите съграждани. За това ще разгледаме всички изменения и ще дадем изменения, така щото този фонд за приспояване към глобализацията да е мобилизиран във всички случаи, дори независимо дали има сделка или не. Благодаря ви, че ми дадахте малко повече време. Получихме съобщение от преводачите, ако може да говорите малко по-бавно, макар че аз знам, че Uh, okay, now for ECR, Шидло, and please... Следващия оратор. Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Госпожа Шидлен. Европейския фонд за приспособяване към глобализацията не бе създаден, за да се отговори на потребностите на големите фирми. Той е направен, за да помогне на дружествата, които са засегнати от обстоятелства, върху които нямат контрол. Брексит е събитие от този тип. Той ще засегне не само работниците в Обединеното кралство, но и работещите в целия Европейски съюз. Аз съм евродепутат, но както някои от вас може би знаят, съм бивш премьер на Польша. И съм имала много възможности да говоря със своите съграждани. Голямата част, е, да, голяма част от тях живеят в а, Обединеното кралство. Поляците, които живеят там, а, вече три а, години се притесняват за това как ще се засегне живота им, работата им и все още не е ясно пред какъв Брекзит ще бъдем изправени. Поради тази причина, като докладчик Сянка от ЕКАРЕ, аз не само подкрепям а, това предложение, но също така имам и едно допълнително предложение, а то е да разширим и да кажем, че този фонд може да бъде използван, ако излизането на Великобритания окаже отрицателно въздействие. Тоест, не само да кажем в случай, в който няма споразумение, а да кажем по-общо, когато Брекзит има отрицателно въздействие. Така държавите членки ще могат да отговорят на проблеми, които възникват от излизането на Великобритания. И така, дами и господа, този фонд вече е подпомогнал над 150 хиляди европейци. Брексит може би ще се случи, най-вероятно ще има отрицателно въздействие, но можем да защитим нашите граждани от тези отрицателни последствия. Thank you for... Благодаря. Го е господин Гусмал, но не го виждам. Окей. Okay. Отсъства. We have a few... Сега имаме депутати, господин Патън, Ленардс и Бедрене. Те искат думата. Господин Патън е първи. Thank you, chair. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че започвам да разбирам какво се случва тук. Европейски съюз казва, че води изменението на климата, каза, че 50 повече, обаче ще отдели повече за самолети за да летят бюрократите. Европейски съюз казва, ще направи повече за Иран, но като че ли делегацията се провеня. Казва, че не отговаря за липсата на сделка, но резолюцията, която сте гласували миналата седмица в Страсбург, където настоявате да има ирландска, ирландско крайно решение, блокира тази възможност. Искат да се ползват повече средства, за да се е, плаща на работниците. Е, затова има много критици този Европейски фонд за приспособяване. Той е несправедлив той е насочен към големи организации и всъщност малките дружества не могат да реагират, особено самонаетите, които в крайна сметка са 90% от европейския бизнес. Той е неефективен и неефикасен. Невъзможно е да се прецени дали работниците, които са получили средства от този фонд, са се справили по-добре при търсене на работа от тези, които не са получили средства. Много държави членки реагират и казват, че е безмислен този фонд, не е рентабилен и на европейско ниво няма как да се инвестира. Трябва да се прави на национално. Този фонд бе създаден за да се отговори на глобализацията и на големи глобални економически промени. Не мисля, че е създаден за самонараняване в кавички, т.е. Европейския съюз, който сам направи това. Не мисля, че Брексит за секунда може да се сравни дори като, например, финансовата криза от 2008 година. Това е друг случай а, на злоупотреба и отново се използват средства на членовете на Европейския съюз, за да се преодолее криза, която сами сме си създали. Благодаря, госпожа Ленърс. Брексит е natuurlijk sowieso al een bijzonder... Господин Ленърс. Кент alleen maar verliezers aan de kant... Брексит е лоша идея. В uh, тази ситуация губят всички. Губим и ние и uh, Великобритания. И мисля, че най-лошата идея, всъщност, от всички лоши идеи, е Брексит без споразумение. Това ще окаже отрицателно въздействие е, и върху самата страна, и върху ЕС. Преждеговоривши го сравни с финансовата криза. Не. Ако погледнете 1,2 милиона в Европейския съюз работни места, над 500 хиляди в Великобритания, то тогава евентуално може да го обясните на собствените си гласоподаватели, господин Патън. Важно е на всяка цена да направим така, че милиони 200 хиляди работници, от които 73% ще загубят работните си места в Нидерландия, та ще ги загубят заради безотговорното отношение на британски политици, които гледат да спечелят гласовете утре, а не гледат напред и поставят под въпрос националните интереси на страната. Много се зарадвах от определението на Върховния съд на Великобритания днес и се надявам нещата да се променят. Благодаря. Госпожа Ведрена. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на Европейската комисия, на докладчица за нейната работа, както и на всички докладчици в Сянка. Всички сме съгласни, надявам се, че това предложение на Европейската комисия е изключително важно и ние трябва да го приемем в максимално кратки срокове. Този текст всъщност доказва, че Европейския съюз се подготвя за всякакви ситуации и се опитват да види какво ще случи при Брекзит. Благодарение на това изменение Европейския фонд за приспособяване към глобализацията може от началото на 2020 година да подпомага е, различни работници при преструктуриране на предприятия, ако има Брексит и то Брексит без поразумение тази сделка всъщност е, ще промени търговските отношения в Европейския съюз, както и структурата на вътрешния пазар. Ще има огромно въздействие върху търговския модел, върху растежа, върху работните места в кратък срок. Трябва да кажем, че глобализацията вече не е единствения фактор, към който да приспособим своята економика. И ако е Брексит излезе без споразумение, това може да окаже много по-сериозно въздействие върху работните места. Във Франция, особено в моя регион Бретон, има много работни места, много служители, които ще поемат тези отрицателни въздействия и затова е много спешно да се приеме. Благодаря на колегата, че призова всъщност за това, че настоява максимално бързо да се приеме този текст. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчика. Views, за да обобщите обмена на становище. Благодаря, госпожо председател. Нямаме много време и трябва да бъдем единни. Благодаря на всички колеги, които току-що представиха своите становища, показаха разбиране, показаха, че трябва да подкрепим предложението на Европейската комисия. Да се подкрепя и от съвета, както казах, за да може бързо да се намери решение. Нека да допълня нещо – Регламентът се преразглежда. Ще имаме нов такъв в края на едната година. И ще има повече възможности да подкрепим трудещите си. Благодаря. Съвсем накратко комисията. Искам да благодаря на всички евродепутати за това, че подкрепят нашето предложение и с удоволствие ще обсъждам